Good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Моля да займете местата си. Най-напред трябва да открия заседанието. Като ви попитам, съгласни ли сте с дневния ред, няма възражения. Можем да продължим с втора точка. Трябва да одобрим протоколите от заседанието на 14 април, 1, 2 юни и 28 юни. Нямате коментари по тези въпроси. Приемаме протоколите. Трета точка съобщения на председателя няма такива. С удоволствие го казвам. И след това минаваме към четвърта точка приемане на проекто календара за 2011 година трябва да разполагате в своите папки. Одобрено е от координаторите на 6 септември. Ако имате възражения, моля да ни уведомите преди да приключим с следобедното заседание. В противен случай, при закриване на заседанието, ще ги приемем официално. И така минавам към пета точка. Изключително удоволствие имам да приветствам с добре дошъл Жан-Клод Трише, председател, президент на Централната банка. Последното ни среща беше на 21 юни. Очакваме и следващата на 30 ноември. Това е един наш редовен гост. Няма какво да говоря повече. Господин Трише ще поговори за около 15 на минути. Ще представя актуална информация за економическото развитие, стратегията за излизане от кризата. Е, фискалната политика ще бъде част от нашия дебат, доколкото разбирам. Освен това, ще обсъждаме въпроси свързани с финансовия сектор и управлението. Имате по една и половина минути за въпроси, около три и половина минути има за отговор президента на банката. Така че разполагате с една минута и половина, което означава, че можете да задавате по един въпрос. Не можем да очакваме обстоен отговор на десетина въпроси в рамките на предвиденото време. Господин Трише, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Много уважаеми членове на парламента, провеждаме годишното заседание по време на сериозни събития, свързани с управлението. Искам да приветствам Европейския парламент и особено вашата комисия с приемането на пакета с мерки за финансовия надзор. Парламентът положи особени усилия в тази посока и тази институция, според мен, наистина направи един огромен скък напред по силата на Лисабонския договор – това е амбициозна реформа, която а, има истински европейски перспективи за развитие и вие като европейска, и като европейска институция, Европейската Централна банка е дълбоко впечатлена от положените от вас усилия и подкрепата ви за а, промените. Има и друг пакет. Това е реформата в економическото управление – Напълно вярвам в капацитета и волята на парламента и тази комисия отново да намери е, истинския европейски подход. Още веднъж трябва да кажа, че следва да направим един огромен а, е, скок напред, а, е, за да гарантираме добрата работа на единния пазар, да има приемственост и да постигнем европейска интеграция. Както винаги, днес също така ще ви запозная с мнението на съвета на Европейската Централна банка за сегашното економическо състояние. Освен това, след това бих искал да се концентрирам върху две теми. Реформата на стопанско-политическата рамка на Валутния съюз и бъдещето на международното и европейско регулиране на финансовите пазари. Нека най-напред мина сега на економическото и паричното развитие. през юни постъпиха данни, които показват, че развитието е в много по-добро състояние. всяко три месече имаме 1% ръст, което означава, че на годишна база този ръст възлиза около 4%. Ние очакваме възстановяването да продължи с умерени а, темпове, с положителни насоки, но също така с доста голяма несигурност относно крайния резултат. В европейската зона през август имахме инфлация 1,6 а през юли 1,7. Това е в съответствие с нашите очаквания. Що се отнася за бъдещето, очакваме леко увеличение на инфлацията в краткосрочен план, но а, в средносрочен план би трябвало да бъде овладяно. А, има известно известни перспективи за увеличение, но в общи линии не очакваме някаква промяна в стабилното развитие. Паричният ни анализ потвърждава, че в средносрочен план, на, план натиска ще остане такъв какъвто е. Ще има увеличаване на кредитирането, на паричната маса, на отпускатите кредити а, това ще бъде положително за домакинствата, но ще бъдат съхранени и някои от закономерностите от предходния а, период. Що се отнася до нестандартните мерки, ние по-рано този месец взехме решение да продължим с а, редовни операции по рефинансиране а, с фиксирани а, лихвени ставки, така както се очаква в еврозоната, поне до средата на януари 2011 година. Освен това, а, ще има допълнителни операции за коригиране през тази година, когато започнат рефинансиращите операции. Първо първото 6 месече и също така на годишна база. Чрез нашата програма за пазарите на ценни книжа ние продължаваме да се намесваме в умерен план на различни сегменти на пазара за еврооблигации. Аз както обясних вече пред парламента, че тези мерки за намеса целят да подпомогнат функционирането на възприемането на нашата парична политика. В цялост съветът е възприел гъвкава позиция, има умерени ценови параметри, и а, очакванията ни за инфлацията са съобразно а, прогнозите. Нека да кажа също така, че мерките предприяти от евросистемата бяха предприяти по време на остра криза. Те са напълно в съответствие с мандата ни за ценообразуването и стабилността. Що се отнася до бюджетните политики, Възвръщането към едни сигурни и стабилни фискални позиции е нещо, което е неотложно необходимо. Ние призоваваме всички страни да предприемат амбициозни мерки за фискална консолидация консолидация, е, положителното развитие, като например е, по-високия економически растеж, трябва да бъдат използвани за постигане на по-голям напредък в тази посока. Позволете сега, госпожо председател, да премина към по-конкретните теми, а именно економическото управление. Председателят Ван Ромпуй наскоро ви а, информира за предприятите от целевата група а, мерки, които, която а, той председателства. Започна работа за, по европейския семестър по други въпроси, като например а, бюджетния надзор, бюджетната дисциплина, макроекономическата марка, ме, а, а, рамка а, се нуждаят от по-амбициозни цели. Европейската централна банка ще обедини своите усилия за постигане на поставените цели. След като Европейската комисия представи своите законодателни предложения, парламента има своите задължения да разработи рамка, която да позволи добро економическо развитие. Приятите до тук пакети доказват, че парламента не е готов да приема компромиси, които а, са свързани с най-малкия общ знаменател. Този гигантски скок напред ще укрепи Европейския съюз и еврозоната. Това означава че а, трябва да се възползваме в максимална степен от всички възможности а, за приемане на подзаконови актове съобразно действащия а, договор и подходящите мерки за реформиране на економическото развитие, особено в еврозоната, отново трябва да кажем, се нуждае да използва в максимална степен всичко това, което предлага Лисабонския договор. А, господин Лоренцо Бири Смаги съвсем наскоро ви представи нашата а, позиция по различните аспекти на реформата в економическото управление – включително и някои мерки свързани с кризата. Той също така очерта економическата логика на нашата политика. Искам да подчертая това, което според нас са неотменими е, елементи на четвъртата рамка за макроекономическия надзор, което всъщност е и ядрото на сега течащите дебати. Новата рамка трябва да е насочена към държави с висока задлъжнялост а, и с голяма загуба в а, областта на конкурентоспособността. А, общественият деп може а, също така да позволи да се доразвие въпроса с дефицитите и за това трябва да бъдат предвидени допълнителни мерки за бюджетен контрол, които да имат превентивна и корективна роля, също така и да осигурят растеж загубата на конкурентоспособността в сферата на Парижния съюз е още един източник на нестабилност. Новата система за контрол трябва да коригира дисбаланса и да осигури намеса там, където е най-необходима, съобразно определени принципи, за да може да се осигури функционалност. Но това предстои да бъде договорено. След като бъдат преодоляни дисбалансите и уязвимите населените места. Трябва да има последващи мерки, които да са ефективни, конкретни политики за действие и натиск от сродни организации и обществото, а също така и мерки за корекция тъй като тези уязвими места, тези слабости могат да засегнат а, всеки, трябва да се предвиди една поетапна система, както от санкции, така и от стимули. трябва, трябва да направ... бъде направено на ранен етап, за да може да се преодолеят тежките последствия от нарушенията. Това е един елемент, който е абсолютно необходим, за да имаме един функциониращ механизъм от санкции и от стимули, които да са както финансови, така и нефинансови, особено в страните на Паричния съюз. Обеден съм, че парламентът ще възприеме амбициозна позиция по този въпрос. Пред Предложенията трябва да се основават и на това, което а, има предвид и комисията, да бъде съобразено с съответните процедури, за да бъдат а, възприяти санкциите и стимулите и тези мерки трябва да бъдат възприяти с квалифицирано мнозинство в съвета, освен ако не бъде отхвърлено предложението на комисията. Освен това, за да могат тези изисквания да бъдат възприяти, трябва да бъдат възприяти, трябва да бъдат признати европейските а, мерки, включително и създаването на независими органи за а, надзор, въвеждане на национални а, правила за фискална стабилност и онова, което е проведено по пакта за стабилност и развитие. Необходимо е да се укрепят а, правомощията на статистическата система в Европа и да се предвидят съответните правомощия за събиране на точни данни и извършване на относими одити. Отвъд това, което се предвижда по регламента за Евростат. Независимостта на анализа, преценката не бива да се поставят под въпрос отново и очаквам комисията отново да предложи конкретни предложения за управление, които да намерят решение на всички тези въпроси, за да укрепим позициите на независимия контрол в финансовата сфера. Ако трябва сега да обобщя този сварочен списък с предложението за управлението в еврозоната, е, е свързан с петте следващи въпроси. Фискалният надзор и рамката могат ли ефективно да преодолеят слабостите? на лице ли е ефективна система за макроекономическо наблюдение, което да преодолее дисбаланса, загубата на конкурентоспособността. На трето място, механизмите за прилагане на фискалната и макроекономическия надзор, дали са полуавтоматични и дали могат да осигурят защита на паричния съвет. Четвърто, рамката включва ли необходимите мерки за независим надзор и на последно място тези нови принципи на економическо управление дали са вградени в националната законодателна база. Ние много внимателно ще следим как въпроси ще, какви отговори ще бъдат дадени на тези въпроси от целевата група и ще сме готови да се изправим пред предизвикателства не бива да се заема колеблива позиция и а, ще информираме комисията. Минавам към а, въпросите в финансовия сектор – на глобално европейско равнище е, са необходими мерки, за да можем да поддържаме вече набраната скорост е, в е, посока на прилагането. Базел 3 е ключово постижение в този контекст. Той формира ядрото на финансовата реформа, набляга на постигането на баланс между целите и укрепването на устойчивостта дейността на финансовия сектор. Аз няма да повтарям повече колко е важен а, надзора. Приветствам постигнато от Европейския парламент. Създаването на а, съвета за европейския системен риск и европейските надзорни органи, е, заедно с промените в изискванията за капиталовата осигуреност и директивата в тази насока, би трябвало да осигурят една регулаторна и надзорна рамка, която да е, е стабилна. Така могат да бъдат обслужвани интересите на финансовата система, да бъдат преодоляване различните слабости, включително и системните такива Европейската централна банка се обръща към всички членове, работещи по линия на тази рамка за финансовия надзор, да положат необходимите усилия, за да може тя да заработи от 1 януари следващата година. Директивата за альтернативните инвестиционни а, фондове също се обсъжда, за да се гарантира добро управление на альтернативните инвестиционни а, средства. Необходимо е да има надлежна система за а, отчетност, за справяне с системния а, риск. Също така това въжи и в областта на а, дериватите и извънборсовата търговия. На последно място – Съществува един морален, етичен риск, който се поражда от функционирането на финансовите институции и той също се нуждае от мерки. Това имах предвид, когато казах, че ние трябва да поддържаме набраната вече скорост и властите, надявам се, ще могат да постигнат тези цели, които да гарантират на нашите граждани и а, колеги а, устойчив растеж. Благодаря за вашето внимание. Очаквам вашите въпроси. Thank you very much. Um, we'll now move to our rounds of questions. Благодаря. Сега имаме възможност да задаваме въпроси. Минута и половина. Надявам се, че въпросите няма да бъдат прекалено сложни. Първия въпрос е от Жан-Пол Гозес и от името на НП ще имаме въпрос-отговор. Господин Белцен. И така, Жан-Пол има думата. Президент, президент, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин президент, първо бих желал да изразя а, моите поздравления към вас като бъдещ председател на а, бъдещата комисия за системен риск. А, взето е решение, всъщност, президента на Европейската централна банка да заема този пост. Надявам се скоро да имате възможност да ни кажете малко повече по директивата за МВФ и се надявам резултатите да получим скоро. Преговорите са доста сложни. Парламентът би искал нещата да бъдат структурирани по европейски начин, а това не винаги е толкова просто. Искам да ви питам какво очаквате от тази директива във вашата функция и какви съвети можете да ни дадете, за да са успешни преговорите. Je renouvelle благодаря много. Аз бих искал да изразя своето, своята висока оценка и признание за работата на парламента. Знам, че тази директива действително е много важна, защото тя е свързана с един аспект, който все пак може би не е толкова прост и а, лесен. Тук се намираме в а, една много широко, широко обхватна област, касаеща надзора на пазарите. И върху областта на институции, които се основават на привлечен капитал. В Европа ние имаме надзор, банков надзор, който наистина е на най-добро ниво. Това означава, че ние нямаме големи различия между Европа и Съединените щати, защото всяка, всяко едно такова различие би довело до нестабилност до различия в поведението на пазарните участници и тяхното движение в най-изгодна за тях посока, което е много опасно за стабилността на световната економическа система. И е, в, при такава ситуация бихме установили и преместването на определени е, сфери на дейност. В това отношение трябва да работим много тя, много тясно с американските си партньори, да сме в състояние да постигаме е, една така, еднаква изходна база с тях и да разговаряме като партньори, очи в очи, което означава, че трябва да сме колкото се може по-прозрачни. Към това трябва да се стремим, защото това е важно. По отношение на властите, а и академичните среди, ние сме в процес на разбиране, на проникване в а, а, системните грешки, които доведоха до тези проблеми и които доведоха до стадно поведение в институциите както при нас в Европейската Централна банка, така и в всички банки. И това мога да го кажа както за нас, така и за всички университети, че това е една област, в която ни предстои много задълбочена работа, за да разберем наистина точно каква е нестабилност на системата е свързана с този случай. Благодаря, господин Белц. Благодаря. Ние се срещнахме при вас преди две седмици е във Франкфурт и аз имах възможност лично да се убедя на място, че подготовката на Европейската централна банка за председателство в посочения комитет е, е тече с усилени темпове. Искам да ви попитам дали е, смятате, че нещата тъкат в срок и смятате ли, че от 1 януари 2011 ще можете да поемете тази дейност? Втори въпрос. През последните години ние депутатите винаги сме обръщали внимание на това, че Европейския валутен съюз не е балансиран. Една съвместна валутна политика може да функционира добре, ако във всички економически области и в области на сътрудничество се осъществява съгласуване на действията. И ние се радваме, че това най-после бе разбрано и от държавните и правителствените глави. Но както винаги, знаете, дяволът е в детайла. И аз искам да ви попитам а, как вие преценявате последната среща на върха по отношение на бюджетните планове. Благодаря ви. On your first question, I would say that, uh... По първия въпрос мога да кажа, че правим всичко, което е по силите ни. Правим го от самото начало, разбира се когато бе заложена идеята за този съвет за системния риск. Правим всичко по силите си, за да се подготвим за началото, за старта през януари месец. Обеден съм, че сме готови. Във връзка сме с съответните власти, с управителите на централните банки на 27-те държави членки, които са членове на Общия съвет, така че уверен съм, че имаме капацитета да започнем работа. Разбира се, отговорността е изключително тежка и ще видим, когато се сформира този съвет през януари следващата година, как точно да организираме работата си и пред какви ограничения сме изправени, но инструментариумът е на лице разбира се, трябва да направя една определена оговорка, защото правилата те първа се уточняват и много е възможно в самото начало да нямаме е, напълно функциониращи органи, но така или иначе е, водещите на различните европейски е, групи, които в момента имат е, отговорности по надзора на пазара и на банковия сектор, е, са на лице и сме във връзка с тях. Може би ще ни е необходимо малко повече време, но що се отнася до този съвет за системния риск, аз съм спокоен. Що се отнася до втория ви въпрос? Трябва да кажа, че според мен, в тази сфера на надзор на фискалните политики, на стабилните политики на фиска, които трябва да бъдат прилагани от всички правителства, ние никога наистина не постигаме максимума. А, необходимо е много повече да се направи, за да оптимизираме работата. И нашето послание е винаги е едно и също. В миналото, знаете, имаше една неприемлива а, занижена оценка и ние трябваше а, да водим битка, за да а, съхраним пакта за стабилност. Имаше изключително големи ограничения, що се отнася до политиката на фиска. Следихме това, което се случи и сега всички знаят, че а, това, което правим е изключително важно. И в встъпителните си думи аз казах, че продължаваме да призоваваме всички правителства да си вършат работата трябва тук да кажа, че остава и проблема за управлението. То е под въпрос. В бъдещето ще поддържаме връзка, защото това е една огромна отговорност за реформа на управлението. Благодаря, Йозе. Благодаря, госпожо председател. Господин президент, Междувременно проведохме редица заседания на подкомисията за системен риск. И се стараем да провеждаме нашите заседания много прозрачно. Що се отнася до пакта за стабилност, ще задам няколко въпроса от економическа гледна точка като естествено ме интересува вашето лично мнение. Дали е, става дума за решение в подкрепа на съвета на министрите? Като че ли в момента е, така, се говори и се очертава една тенденция за е, две различни процедури е, по отношение на страните, държави, е, на страните членуващи в е, Европейския съюз и другите, които не членуват в Европейския съюз, така ли И на второ място, какво бихте казали за финансовата рамка в бъдеще? Благодаря ви за този въпрос. Вие самите казахте, че в областта на разширяване обхвата на санкциите може много лесно, според мен, да бъде постигнато и по силата на сега действащия договор. Това е заложено в законодателните актове, но ще бъде много трудно. Все още обмисляме налагането на политически санкции е нещо, което може да бъде направено. Ние сме за това. Може да не се налагат чисто финансови санкции, които обаче да постигнат резултат. Но това означава про изменения в договора. Нашето лично виждане е следното – имаме единна валута. Без да имаме политическо федеративно управление. Това е една много смела стъпка. Нямаме политическа федерация, но имаме единна валута. Трябва да изградим възможно най-добрата рамка за упражняване на контрол – за извършване на надзор не само на фиска, но и на конкурентноспособността и справяне с различните дисбаланси. За да може това да постигне най-добрите резултати, тук не говоря само за полуавтоматично налагане на контрол, е много важно да са на лице и доказателства. Казахме вече, че дявола се крие в детайлите, че трябва да направим своята преценка, но смятаме, че можем да стигнем много далече предвид нормативните актове, които са прияти, без да се налага да се изменя договор. Що се отнася до дефицита? е съвършенно ясно, че онова, което има значение, а, за външните наблюдатели, за предприемачите, еврозоната, инвеститорите, а, е именно съчетанието на дължимите средства и на дефицита и възможността да се упражни контрол върху задлъжнялостта като процент от БВП за да има някакво доверие, да се изгради това доверие. Именно по тази причина, според нас, критериите за задлъжнялост до този момент бяха минали на втори план, а те трябва да играят по-важна роля, както е според договора и както е според критериите на база от 2. Това е основополагащо, за да можем да отстраним слабостите и да възстановим и укрепим доверието. Благодаря. Първанш. Э, Господин президент, вие посочихте, че по отношение на економическото управление би трябвало да дадем отговор да на пет въпроса, но мисля, че забравихте един въпрос, а именно какво ще стане с механизма за управление на кризи? И какво стана с този механизъм в периода на най-острата криза в Гърция? Не смятате ли, че и по отношение на финансовото управление може да се използва този инструмент, а това означава, че той трябва да придобие траен, постоянен характер и това ще даде възможност да се управлява европейският дълг, включително и в взаимоотношенията с американския пазар. Виждаме, че има държавни капиталови фондове, които намаляват и една голяма част от европейските държави имат проблеми е, с набавянето на финансови средства. Благодаря ви. Да, ние имаме тук е, член на изпълнителния орган. Е, който даде обяснения за работата на този механизъм, особено в периоди на криза. Да, що се отнася до дълга и преструктурирането на дълга, то това струва ми се не е в компетенциите на е, Европа, правителствата носят отговорност и би трябвало да поемат е, своите ангажименти, своята отговорност. Това, което ни липсваше най-много, бяха стимулите за добро стопанисване, за добро економическо управление – А, по отношение на пакта за стабилност, наистина трябва да кажем, че резултатите като че ли бяха по-скоро така, средно добри. Необходими са ни е, механизми за контрол, естествено, но в крайна сметка е, едно взаимно наблюдение сред държавите е, членки е на лице. Надяваме се, че ще има положително развитие, но е, при всички положения механизъм за управление при кризи е абсолютно необходим. Приветствам решимостта на парламента, както и решимостта на съвета – да извлекат съответните полуки от е, всичко това, което се случи и да предприемат мерки за засилване на необходимите елементи, така че да можем профилактично да действаме по отношение на кризите и да ги предотвратяваме. Господин Берман, благодаря, госпожо председател, господин президент. Във Франция така, от средите на финансовия надзор е, се чу е, твърдението, че е имало манипулации по отношение на гръцкия дълг, гръцката криза. Смятате ли, че е, действащите инстанции разполагат с достатъчно потенциал и с достатъчно компетенции, за да предотвратят евентуални манипулации от този вид? в бъдеще. Смятате ли, че те са достатъчно силни, за да предотвратят манипулациите? Обикновено е, говорим постфактум за манипулация, а би трябвало да можем да превентивно да действаме, така че да ги предотвратим. Така че е, Европейската Централна банка е, е органът, който би трябвало да помисли и да предприеме необходимите мерки в това отношение. А освен това, е, що се отнася до непреките е, празни е, продажби, комисията очевидно има определени планове. Как ще се действа по отношение на деривациите в Европа? Как ще ги регламентираме? Благодаря ви. По вашия първи въпрос. Нещата са ясни. Има е, случаи, които са законни и други операции, които са незаконни. Има операции е, и транзакции, които са допустими и приемливи, и други, които са недопустими когато говорим за правова държава или правова общност, тогава би трябвало съвсем ясно да разграничаваме между разрешено и неразрешено. Когато става дума за манипулации и се говори за манипулации, тогава трябва да се предприемат съответните проучвания, за да разберем кой и е, как е извършил тези манипулации така се действа на всички пазари, включително и отвъд Атлантика. Централните банки естествено носят отговорността, но при тях става дума най-вече за стабилност на цените, за стабилност от, за финансова стабилност, тъй като те са до голяма степен е, в зависимост от е, концепцията за ценова стабилност. Но на основата на своето функциониране, по своята същност, те са с дългосрочна насоченост и освен това са независими. И би трябвало да могат да правят дългосрочни оценки. Те имат определени компетенции по отношение на банковия сектор, но също и по отношение на застрахователния сектор, поне в някои държави членки е така. Новото европейско законодателство, новия, новата комисия, новия комитет за системен риск – не бива естествено да смесва компетенциите си и да навлиза в територията на останалите а, органи за финансов надзор, които са национални органи. Така че органите за банков и финансов надзор са обикновено на национално равнище. Е, Също времено е, по отношение на финансовите пазари си има и специални органи за надзор. Но е, в това отношение, не само в Европа, но и в целия свят, има съгласие по въпроса за прозрачността. Максимална прозрачност, това е нашата цел. Ако има сенчести зони, непрозрачни зони, тогава е, е съвсем е, логично, че ще се проявяват е, и нежелани тенденции. Така че не само ние в Европа търсим паралелно отговор на въпросите, които си задават и американците но същевременно би трябвало да обединим усилията си, да не търсим, е, така да се каже, независимо един от друг е, решенията, защото светът е взаимно свързан и ако допуснем е, различни нива на регламентираност, тогава ще се получи една съвсем ясна тенденция на пренасочване на капиталите към пазарите, които са по-малко регламентирани. Раймонд. Благодаря, госпожо председател. Господин Трише, вие сте президент на съвета за европейски системен риск и искам да ви попитам кол, доколко са съвместими целите на ценовата стабилност с целта за финансова стабилност и предвид новата ви функция а, като председател на този съвет, каква е връзката с паричната политика? Благодаря ви много за този въпрос. Аз все още обаче не съм председател на този съвет за системния риск. За да стане така, трябва всички да оформено юридически, а това все още не е станало. На второ място, Европейската централна банка си е ЕЦБ и е, Генералния съвет с 27-те председатели на централните банки, банки си е управителния орган. Нищо не се е променило, що се отнася до ЕЦБ. Централната банка си има своята уставна рамка, своите основни правомощия и там нищо няма да се промени що се отнася до основната дейност на Европейската централна банка. Вашия въпрос беше свързан с еврозоната. Възползвам се от вашия въпрос, за да спомена между другото, че основният ни мандат е свързан с ценовата стабилност. 11,5 години минаха от въвеждането на еврото. Средно темповете на инфлация са 1,97% а, определението, което дядохме в началото, бе 2 или близо до 2%, а сме на 1,97 под 2%, но много близо до тях. Трябва тук да ви кажа, че що се отнася до аритметиката, това е е удивително. Можеше 1,95 или 90 да бъде е, този процент, но предпочитам да е 1,97 вместо да е 2,01. В края на годината ние ще си направим е, рекапитулацията. Това е най-добрият резултат, що се отнася до ценова стабилност. От 50 години насам. За страните и техните економики, за Централната банка нещата не са били толкова добри. Това е най-доброто през последните 10-15 години, по-добро отколкото Испания, Франция, Германия. С други думи, това е нашия мандат да постигнем ценова стабилност и това са постигнатите от нас резултати. Що се отнася до цените в бъдеще, наблюдателите, различните анализатори, пазарите предвиждат същата стабилност за едните 10 години. Това са фактите. Факти, числа и преценки, оценки за бъдещето. Споменам всичко това само между другото. Защото наистина това е действителността. Това сме постигнали, откакто сме създадени и ще продължаваме да работим така. Има доверие, че ще го направим. А съвета за а, системния риск е съвършено различен орган. Не всички представители на Генералния съвет на ЕЦБ са членове. Има други членове, които се излъчват от съответните власти, които вече споменах те представляват и академичните, научните среди, те всички са представители на националните органи, националните надзорни органи и те са заинтересовани да се прави оценка на системния риск, да се направят онези оценки, които ще ни дадат възможност да видим какви ще са предизвикателствата и ако необходимо и там където е необходимо да отправим препоръки и да подадем сигнали. Това е нов орган, който е много близо до централните банки, не само до Европейската централна, но и до националните централни банки. Според мен, не е никако чудващо, че от двете страни на Атлантическия океан, като знаем, че системния риск е един огромен проблем на нашето съвремие и вие тук сте взели решение – а също така и Конгреса от другата страна на Атлантика, да се сформира един нов орган, който да е работи в близост до централните банки, тъй като е заинтересован от развитието в а, средносрочен и дългосрочен план, защото е за... тези органи са заинтересовани да се постигне стабилност, но не бива да объркваме тези два органа. Благодаря. Благодаря. Аз също така искам да ви припомня, че вие сте казвали по-рано, че ще а, докладвате пред нас отделно, а не като част от а, паричния диалог. Аз трябва да налагам дисциплина членовете на парламента да задават точните въпроси в точното време. За това на следващо място господин Епи. <clears throat> Благодаря, госпожо председател, за думата. Господин Трише, по време на заседанието на Екофин през септември имаше размяна на мнения за групата за финансовите транзакции имаше доста спорове, но имахте много ясна позиция тогава. Според източници, които са присъствали, те, вие сте казали, че идеята за ФТТ е изключително лоша за Европейския съюз. Женева, Сингапур, Шанхай, е, Хонг-Конг се появяват като нови финансови центрове и съответно не би трябвало да се полагат усилия за неговото учредяване. Аз съм напълно съгласен с вас, господин Трише. Бихте ли могли да ни дадете едно обяснение пред тази комисия? И а, много депутати има тук, които а, поддържат а, а, сформирането на този орган. Бихте ли обяснили а, защо а, според вас това не е добро предложение? Много ви благодаря. А, аз не бях а, толкова словохотлив а, като вас, а, що се отнася до полезността на тази инициатива, но аз тогава казах, че предвид нашия собствен анализ, това е една концепция за облагане на финансовите транзакции, кои, която по технически причини, не по финансови, а, е не а, трудно изпълнима. И ако а, бъде приложена тук. А, и тук ще се върна на коментара, който направих по ред други промени. То ако трябва да бъде направена, то трябва да бъде въведена в целия свят. А, ние знаем, че това е невъзможно да стане в а, глобален план. Затова страхувам се, че ако предприемем такава инициатива тук, независимо от формата, която тя ще приеме, това би означавало просто изместване на финансовите транзакции на друго място. Аз не съм споменавал конкретни пазари, но всички са обозрими. Та, това са а, трите а, причини и това е нашия анализ. Аз разбирам, че това е една идея, която може да бъде изкусителна, привлекателна и разбирам, че има много депутати. Не памня тогава дали някой изрично е взимал решение и различни национални парламенти дали са гласували, но има много от тях, които приемат тази идея. Наше задължение обаче е да обърнем внимание на големите затруднения, които биха възникнали. И аз а, наистина потвърждавам, че изразих тогава това мнение, а, не така многословно, но отправих това предупреждение. Мога да припомня тук на депутатите, че в нашата резолюция сме искали от комисията да направи а, оценка на въздействието. Комисията ни не е гласувала за или против това предложение. Следващия въпрос. Свен Гиголт. Аз ще се въздържа да навляза в економическа дискусия за ползите на облагането на финансовите транзакции данъчната политика е извън мандата на ЕЦБ и следователно не е част от нашия дебат днес. Но струва ми се, че процеса на сетълмент, който използва ЕЦБ, може да бъде използван като инструментариум за прилагането на, този, на тази това предложение за облагане на транзакциите. Имам обаче един въпрос а, свързан с извлечените пулки от случващото се в Ирландия. Трябва да проявяваме загриженост към положението в Ирландия, към а, облигациите там. А, това има своето отражение на Паричния съвет. В същото време Ирландия винаги е била давана като положителен пример а, за това, че е добър ученик и всъщност е успяла да ограничи а, публичните а, разходи, а, също така а, заплащането, а сега а, виждаме, че а, спада е двуцифрен. А, бихме искали да чуем вашите разсъждения за това какви полки можем да извлечем от случващото се в Ирландия. А, какви последици ще има това според вас а, за стратегията за излизане от а, кризата, от финансовата криза? И ще ми е много интересно да чуя според вас какви биха били последиците за това, което казахте в миналото за положението в Ирландия. Вие приветствахте онова, което предприе ирландското правителство по отношение на финансовата политика и ограничаването на разходите. Искам да чуя вашите разсъждения и преценка на последиците. Благодаря ви. На първо място. Нека повторя нещо, което винаги сме казвали. Що се отнася до Европейския съюз в цялост, еврозоната – и отделните държави членки. Винаги сме твърдяли, че когато забележим, че излизаме от рецесията, няма да обявяваме, че сме постигнали победа, а ще призовем за мъдро поведение и предпазливост. И сега можем да кажем, че сме излезли от рецесията. Вие може би си спомняте, че казахме, че сме направили своя преглед и преразгледахме ръста, който е 0,6%. Не сме обявявали, че сме постигнали победа. и такива са ни прогнозите с тази и следващата година. Това, което наблюдаваме в редица държави, е, че са се справили а, добре. Ирландия обаче а, бележи спад, влушаване на конкурентоспособността а, през целия този период. Редица решения бяха взети, които позволяват възстановяване на единичната цена и подобряване на конкурентоспособността, но предизвикателствата са различни за различните държави и а, няма единно решение а, за целия Европейски съюз във всичките 27 държави членки и а, 16-те държави в еврозоната плюс една. За това Призоваваме всички държави да се справят с собствените си затруднения, които са различни. В Ирландия те също са различни, защото там стои въпроса за големия финансов сектор, който естествено е част от предизвикателствата, с които държавата трябва да се справи. Повтарям, че всяка държава, включително Ирландия, която в миналото доказа, че е способна да се справя с затруднения и а, трудности, а, да се изправи лице в лице с тях. И аз мисля, че точно това прави правителството на Ирландия и нейния парламент към сегашния момент. Отново, призоваваме всички държави да бъдат на штрек да са бдителни, доколкото е възможно, и да прилагат собствена политика по отношение на фиска, на конкурентоспособността, защото а, предстои един период, който ще изисква от нас да бъдем бдителни. Благодаря, господин Кут. Казва председателя. I couldn't find <laughs> I lost you over there. Okay, ähm, Благодаря ви. Колегата вече зададе въпроса, за който и аз си мислех. Става дума за Гърция. Да. Гърция междувременно бе възнаградена, така да се каже, за усилията, които положи във връзка с пакета за економии. Сега ще ви насоча към Федералната република. Ние проведохме една дискусия с отговорниците от общините, особено в Северен Рейн, Вестфалия, на общинско равнище, е, а и на регионално равнище, се засилва натиска е, поради недостига на финансови средства. Две трети от е, финансовите проблеми се дължат е, според е, отговорните лица на финансовата криза. Същевременно, поне за моя регион мога да твърдя, че едва ли бихме могли да предприемем по-големи економии от всичко това, което до сега сме направили. Така че как ще е, решим проблема при положение, че гражданите вече е, трудно приемат европейската идея. Е, Европейския съюз за тях не се справи с е, финансовата и банковата криза. Това бе казано и от отговорните служители на общинско равнище, тези, които отговарят за финансовите проблеми на общините. Те ни предупредиха съвсем сериозно, че има отдръпване от европейската идея. Благодаря. Като че ли не разбирам много добре онова, което вие казахте а, за Европейския съюз. Нещо пропуснах отказаното. Какво точно отправихте като критика към ЕСЕ? Е? Да, въпросът, който гражданите си задават е защо именно те, гражданите на общинско равнище, би трябвало да понесат тежестта от финансовата криза, след като уж има отговорни лица и на национално, и на европейско равнище? да дънакопаците вече са на ръба, така да се каже, на възможностите си да поемат допълнителни тежести. На това бих отговорил така. Първо, това е една световна криза. Европейския съюз ни е изобретил. Кризата а, показа къде са слабостите на, глобалния финан, на глобалните финанси в цял свят и не конкретно в Европейския съюз. Това е първата ми бележка. Тази световна криза поражда проблеми и поради тази причина ние изискваме от финансовия сектор да бъде много по-устойчив. Доста критики бяха отправени срещу новите регламенти, новата уредба, която се обсъжда на европейско и световно равнище. По мое мнение, това е напълно неприемливо поради казаното от вас. Нашите граждани ви казват на вас и въобще на всички власти в цял свят, че не искат отново да стават свидетели на а, такава крехкост на финансовата система. Защо обаче да а, възприемаме Европейския съюз а, като жертва на гнец? управлението евро... в Европейския съюз, в Штатите, в Япония. Навсякъде трябва да се справя с същите затруднения и те са общи за всички ни. вие сте в еврозоната и поне една институция е свършила работата, която се очаква от нея. И както вече обясних, тя се е справила удивително добре а, нещата не се развиват точно както бах искал, защото има един елемент и той е свързан с даването на уверения на гражданите, че а, ще се запази и ценовата стабилност, към която те са така привързани. А, напълно съзнавам колко е трудно предвид съществуващите обстоятелства да сме убедени, че правим всичко възможно, за да избегнем повторение на тази криза – много е трудно, но ние обсъждаме и какво да направим, за да сме сигурни, че всички правителства предприемат необходимите мерки, за да поддържат стабилността и доверието. Същото е навсякъде по света. И посланието, а, което а, чуваме, е едно и също за всички. Не би било правилно а, европейските институции наистина да възприемат ролята на изкупителна жертва, защото всички сме в такава ситуация. Не е лесно, трябва да правим жертви, така не се улеснява и работата на Европейския парламент, на ЕЦБ, на националните власти. Напълно осъзнавам това, но нека не сочим с пръст Европейския съюз. Не трябва да бъде така. Благодаря, господин Салаватрос. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да уверя господин Трише, че много високо ценя опитите му да се справи с кризата, да овладее кризата. Имам предвид най-вече меморандума относно Гърция и е, всичко, което се направи във връзка с моята страна. Благодаря и на всички депутати. Да, Международния валутен фонд е, постави много високи изисквания към Гърция, но това се свързва с големия дефицит и с нарастването на дълга. Вие говорите за економически ръст. Струва ми се, че това не е проблем единствено на Гърция, това е проблем на цяла Европа. Ние видяхме какво се случи във Франция миналата седмица, общата стачка, генералната стачка. Е, очевидно става дума най-вече за проблеми дори не само в Южна Европа, но и в Централна Европа. И всичко това, което вие казвате, естествено е много важно, но мисля, че финансовите пазари, е, които не могат да се саморегулират е, са в основата на кризата и затова ни е необходима една стратегия, една концепция за управление. Би трябвало да свържете економическия подход, е, научния подход с общностния подход. Е, така че да успеем наистина да овладеем пазарите. Напълно съм съгласен с казаното от вас. Но ще доразвия темата. Ние се намираме в една световна економика, световна финансова система, където това равновесие между свободата и регулирането на банките, на небанковия сектор, на пенсионните фондове, на застрахователните дружества и тъй нататък. Всичко това в момента се обсъжда не само в рамките на Европа, на развитите държави, но и на световно равнище и всички развиващи се економики. Естествено, изключително е важно да можем да намерим подходящите стандарти и мерки за регулиране, защото ако не го направим, ще се породи допълнителна нестабилност, възможности за криза, а също така и изместване на дейности, което не би било в наш интерес. Така че напълно съм съгласен с вас. Ние се намираме в една ситуация, която изисква от нас изключителна мъдрост, която трябва да проявят всички заинтересовани страни в световен мащаб. Лично го преживявам това. Е, това е една изключително голяма промяна в взаимодействието е, между различните економики и държави по света Откакто настъпи кризата, развиващите се държави заеха своето място в този световен дебат. g 20 въплащава именно тази драматична промяна. Това е така наречената от мен тиха революция. И всичко това се прави, за да можем да сме уверени в, е, доколкото това е възможно, че правим необходимото. Обеден съм, че почитаемите членове на парламент, които вече говориха, ще се съгласят с мен, че нашите граждани няма да ни простят, ако ние втори път ги а, накараме да преживеят същата драма. Нито в Европа, нито в развитите държави, нито някъде другаде. Така че ние сме задължени да намерим подходящото решение, за да стане по-устойчива системата. За да стане обаче тя по-устойчива, изисква усилия и някои, от тези, някои няма да са доволни от тези усилия. Ханс Пете Мартин. you. Е, Благодаря, господин президент. Ще ви прочета един цитат. Решаващата тема продължава да е как ще изглежда един свят без преувеличено задлъжнялост. Е, задлъжнялостта в крайна сметка означава, че всички участници, държави, банки и така нататък, е, трябва да полагат общи усилия и в условия на повишаваща се колебливост на световните пазари, принудително се стига до намаляване и на маржовете. Можете ли да се съгласите с това? Според вас това ли е картината, която се очертава в рамките на еврозоната, с всички последици, които са свързани с това? Again, I think that, uh, the... Според мен, намаляването на задлъжнялостта, което наблюдаваме в световен мащаб, не само в еврозоната и не само в Европейския съюз, но и в САЩ и другаде по света, е един процес, който успя защото именно голямата задлъжнялост ни въвлече в кризата. Така че, вероятно, това, което трябва да предприемем и според мен има консенсус по този въпрос е да се опитаме в самото функциониране на световната финансова система да бъдат вградени елементи които да противодействат на цикличността, която именно води до извънредно висока задлъжнялост, която винаги бива следвана от едно изключително голямо ограничаване на задлъжнялостта много често така се характеризира функционирате на економиката, но това, което ние преживяхме, беше най-големия срив след Втората световна война. Тоест, ние сме изправени пред нещо, което е изключително по своите мащаби и то идва след един период на огромна задлъжнялост – най-високата, всъщност от Втората световна война насам. И така, как да постигнем това? Как да гарантираме, че ще има глобална система, национални, континентални системи, които ще еволюира, еволюират и няма да бъдат така уязвими на такива прояви. Това е основополагащия въпрос. Различни са решенията за елиминиране на цикличността, на механизмите на цикличността, които са вградени в системата на световните финанси. Затова имаме тези капиталови изисквания, а, които противодействат на цикличността и световната общност а, реагира с а, тези е, инструменти, които можем да а, използваме. Няма да е лесно, но е нужно. Господин Фейл. Сеньор президент, сеньор президент Трише. Госпожо председател, уважаем господин президент Трише. Благодаря ви, че толкова ясно се спряхте на темата за економическото управление. Тук в парламента има голяма подкрепа за да постигнем ясно и ефективно решение в Европа. Освен това с ясни роли, както за комисията, така и за парламента. Що се отнася до европейското полугодие, бих искал да знам, господин президент, как изглежда способността за преценка на комисията, когато става дума за проекти, за проекто бюджет, докъде Европейският съюз има право да интервенира, какви а, цифри трябва да бъдат представени, трябва да има съвсем ясни а, цифри, а, що се отнася до конкурентоспособността. Искам да припомня за португалската ситуация – когато е, публичните разходи не са под контрол, е, санкциите са големи. И какви препоръки следва да се дадат на една такава страна? На първо място, огромният интерес към концепцията е за европейския семестър се дължи на възможността да се Заемем с затрудненията на най-ранен етап и да бъдат привлечени а, сродните институции да направят една преценка по възможно най-честния начин. Всички държави, членки на Европейския съюз, знаят, че са взаимно зависими. Зависят една от друга, поради наличието на единния пазар. И всички държави членки на еврозоната знаят, че те са още по-взаимозависими, именно поради единния пазар и единната валута. Това бе доказано по време на натиска, който бе оказан по време на а, кризата и ние очакваме този европейски семестър да бъде прилаган по най-добрия начин. Тук не искам да се впускам а, в а, подробности и да иземам функциите на комисията, но е съвършено ясно, че, както вече казах, от 2005 година насам а, изключително сериозно се препоръчва на държавите членки да прилагат пакта за стабилност, но това не се прави, за съжаление, противно на нашите призиви и тези на комисията. Има редица държави и парламента, които го правят, но ние също така изискваме а, показатели за конкурентна способност, единични цени, единни цени, а, отчитане на дисбалансите и така нататък, платежните сметки. А, изключително е важно, когато имате зона с един на валута, когато е, общия знаменател е съвършенно ясен, да се каже. През изминалите 11 години близо до 2%, следващите 10 години под 2%, знаем в кой свят сме. И съответно трябва да се предприемат необходимите решения, за да може този обширен континент на стабилност, който изграждаме, да се съхрани. И ако имаме резки промени в цените, ако имаме резки промени в инфлацията и тя е по-висока от средната, ако по номинал измерителите се променят, то тогава конкурентоспособността се влушава. Та, това е посланието, което отправяме към всички държави и Португалия в частност. Госпожа Крецър. кирия Благодаря, госпожо председател. тъй като включихме Гърция в дискусията, искам да запитам нещо свързано с моята страна. Как вие преценявате ситуацията след тези много а, стриктни мерки за економия, които бяха предприяти? Какви възможности виждате за осъществяване на целите? А, Имам предвид най-вече целите за възстановяване економиката на страната. И в гръцката и международната преса стана дума, че меморандумът евентуално ще бъде удължен и след 2013 година. Европейската комисия е против. Има обаче гласове, е, които като Международния валутен фонд, който иска да удължи този период. Вие сте третата страна, да се, така да се каже, като Европейска Централна банка. Каква е вашата позиция? Според мен трябва да има съвсем ясна е, позиция и договореност между ЕЦБ, Европейската комисия и МВФ. Защото ми се струва, че тази неяснота, която цари по този въпрос, не помага никому. Пак трябва да разясня нещо. Бихте ли задали на Бен Бернанке такъв въпрос? Да го попитате дали Тексас, Калифорния, Масачусетс, Арканзас или някъде предприемат нещо, а, ние сме в положението на Федералния резерв. И всеки един от нас трябва да вземе решение за 360 милиона души, 17 държави от 1 януари 2011 да предприемат нещо. Всеки от членовете на управителния съвет отговаря за 360 милиона са граждани. Гласа им тежи колкото на всеки друг. Един човек, един глас. Дали това е управителят на страната Хикс или страната е Y, и дали населението между тези държави от един до не знам си колко, 50 или 100 или 200 милиона. Това не бива да го заправяме. Това е управителният съвет. И имаме 6 членове на изпълнителния съвет, директорите. Това ни е работата. Да гарантираме ценова стабилност на континента с над 300 милиона жители. Вече ви казах какъв резултат сме постигнали. Имаме и правителства, които отговарят за собствената си политика – Имате съвет, който отговаря за надзора на тази политика, не ние, според договора. Те са тези, които трябва да вършат тази работа в съвета. Имаме и комисия, Европейска комисия, която трябва да направи оценка на положението и да отправя препоръки. И ние призоваваме всички тези институции да си поемат отговорността, да знаят на къде вървят, да са наясно със собствената си отговорност. Това е нашето простичко послание. Струваме се, че бе полезно това да си го припомним, защото така вършим работа. при различни обстоятелства ние също изразяваме собствено виждане, собствени препоръки, но нашата отговорност е отговорност на нивото на целия континент и много въпроси биват отправени към съвета, комисията и съответните правителства. А това, което аз мога да кажа, е свързано с това, което наблюдавам, а то е, че именно – много, много важна промяна на цялата траектория на макрополитиката на съответната страна, именно Гърция, в случая – а, е нещото, което очакваме. Ние призоваваме за тази промяна и когато това бъде направено, ние трябва да вземем преценка, основаваща се на мъдростта за новата ориентация и да направим това съвместно с комисията и да кажем да, в правилна посока се върви. Нашето послание, както казах, е много строго да се прилага онова, за което са взети решение, което е в правилната посока и е подложено на наблюдение на три месечие. А, и комисията го прави с нас, както и ние работим с нея. Ако всичко бъде направено така добре, както ние вярваме, че се прави по ефективен начин, то тогава очаквам това да бъде отчетено, да бъде взето предвид и да бъде променена цялостната оценка, която настъпателно се променя. Благодаря, Гунар. Um, Благодаря, господин председател. Да, ние имаме, президент, ние имаме нужда от здрави, устойчиви финансови системи, но за да бъдат те такива, е нужно да има стабилни държавно, стабилно държавно финансиране и стабилна економика. Затова се призовава за едно по-холистично виждане. Казвам това, защото днес имаме 7% дефицит в Европейския съюз средно. Е, може годишно това да спадне с 1%. До 2017 ние ще трябва да намалим и задлъжнялостта. Е, това е до 2020 година едно десетилетие на строги мерки, но в същото време ни трябва да има и растеж, за да ограничим дефицита и задлъжнялостта, което пък означава, че трябва да бъдат предприяти допълнителни реформи и действия. Не можем да поставаме под въпрос политиката на строга дисциплина. Е, това е предизвикателство и всеки път се пораждат и нови проблеми. Бихте ли направили една оценка за въздействието, ако бъде регламентиран финансовия пазар? И може ли да се получи нова криза в съчетание именно с строги финансови мерки? А, защото как ще изградим стабилна финансова система, ако не се погрижим за стабилност на економиката в цялост? Понякога се предлагат противоречиви мерки за реформа. Много ви благодаря. Две бележки ще направя. Едната е за фискалната политика. Вие сам споменахте е, средните мащаби на дефицита. Спомняте си, че когато договаряхме договора от Мастрихт, имахме предвидени 3% като прагова стойност, което вече си беше високо и не трябваше да бъде превишавано. Средните стойности сега са много по-високи. Разбира се, това бе обяснено, защото трябваше да преодолеем най-тежката криза от Втората световна война насам. Но, ако си мислим, че когато средните стойности са 7% или по-високи, сте в същата позиция, ако беше на минус 2, това не е приемливо, защото ако нищо не предприемем, губим доверие, домакинствата губят доверие, те не потребяват стоки, защото знаят, че проблемите ще са огромни, свързани с данъчното облагане, предприятията няма да инвестират, инвеститорите и гражданите няма да спестяват, защото е, знаят, че ще трябва да плащат цената на пазара. Така че не можем да казвам, че ако нищо не правим или ограничаваме дефицита, ще сме в по-добра позиция. Тоест да възприемем линейния метод. Контраргумента трябва да е, ако нищо не направим, ще бъдем в много по-лошо положение. По мое мнение, това е очевидно, но приемам, че била било пренебрегвано в миналото и затова си плащаме цената. Аз не искам да кажа, че в Европа на това сега не се обръща внимание, защото има всеобщо разбиране, че а, трябва да се погрижим за изграждане на доверие в бъдеще, но може би на световен мащаб някой поддържа такова мнение. Има и още един въпрос, който споменахте, а именно регулирането. Ако въведем по-строги мерки и стандарти, което е направено и продължаваме да правим, то тогава дали слагаме спирачка на възстановяването? Ако следим международната преса, най-добрите издания, ще видим, че са застъпени и двете съображения. Някои казват много сте колебливи, неуверени, и не можем да си представим, че отново ще се върнем в положението през 2008 година, когато системата беше толкова уязвима. Те смятат, че трябва да бъдат въведени много по-строги определения на капитал, на това. Можем да го прочетем, но има и други, които твърдят, че сме отишли твърде далече и така ще възпрем възстановяването, защото ще бъде невъзможно да се а, отпускат кредити. Свива се кредитирането и това се дължи именно на прекалено строгите мерки. Трябва да се опитаме да намерим равновесната точка и да имаме увереност в разумни граници. И това като че ли е усещането на моите колеги в Европа, че а, наистина сме променили нещо, че сме а, консолидирали системата и можем да уверим своите граждани, да са спокойни за банковата система, че тя няма да бъде така крехка, както беше и сега осъществяваме един преход, който ще ни гарантира, че няма да сложим спирачка на възстановяването и няма да а, провалим процесите на възстановяване. Съжалявам, че отнех толкова време. Много добри въпроси. Да, времето напредва, казва председателя. Моля да мислите за онези, които те първа ще задават въпроси. Президенте. Е... Благодаря, госпожо председател. В днешното си изложение вие се спряхте на економическото и политическо развитие и направихте една положителна оценка на процесите от второто три месече. Ако погледнем второто три месече, бихте ли ни казали какъв бе размерът на търсенето и на износа в страните от еврозоната? От друга страна, говорейки за економическото и политическото развитие, вие използвахте много предпазливи думи. Може би поради стоиността на еврото а, и неговата оценка, а, то става все по-силно и това има своето отражение върху експорта. А, какво е отражението върху социалната сплотеност също така? Това според нас е много свързано с възстановяването на доверие. Вие много често говорите за възстановяването на доверието и необходимостта от това. Много ви благодаря. По първия въпрос. През второто три месечи сме свидетели на растеж много по-висок от очакваното, който се дължи до голяма степен на местното търсене и не толкова на външното търсене. Следователно, а, имаше само 0,1%, който се държи на нетно търсене отвън. Така че имаме принос, но той е доста скромен. Затова бих казал, че ако имаме 0,1% принос, който е от външното търсене, 0,2 от а, материални запаси и 0,7 от вътрешно търсене, все едно дали са инвестиции, потребителско. Това е положението. Ще видим как ще се развият нещата, но не мога да кажа, че това се дължи само защото сме били изненадани от показателите за търсенето отвън. Продължаваме да се отнасяме много предпазливо към тези тенденции, защото не забелязваме големи промени в профила на бъдещия растеж. Много просичък пример ще ви дам. Направихме а, преглед на растежа за тази година, завишихме го. Имаме един диапазон, около 1% в средата. Тази година 1,6%. Това е осредненото и това наистина е една забележителна промяна. Но това не означава, че профила за следващата година е променен. За следващата година забелязваме същия диапазон, ако вземем пак осреднените стойности, 1,2 до 1,4. И тези 0,2% увеличение са всъщност пренос от предходната година, тъй като ние преразгледахме средните темпове за растеж през 2010 година. С други думи, трябва да подхождаме мъдро и предпазливо. видяхме, че сме подценили темповете на възстановяване за сега, но според мен би било неуместно да обявяваме победата и да кажем, че сме вече сигурни, че се намираме в положение, при което растежа ще бъде само положителен. Трябва да сме предпазливи. Отговорих за стойностите през едните три месечия, мисля. И основното заключение за мен лично е, че трябва да завишим потенциала за растеж, като отчитаме демографските фактори, които не са особено динамични. Основната разлика между Европа и САЩ е в демографията. Ако вземем ръста на глава от населението в САЩ и еврозоната или Европа въобще, защото между последните две няма голяма разлика, то тогава е Стойността е 1% през изминалите 10 години в еврозоната и 1,1% в Штатите, но поради демографските фактори и голямата динамика там, нашите прогнози са много по-различни и ръст, растежа е много по-висок в САЩ. Развитите економики се сблъскват с сериозен проблем с потенциалния а, ръст на глава от населението и отговора е структурна реформа, преструктуриране президенте. Сеньор Триче. Благодаря ви, господин председател. Господин Трише, бих искал да ви поздравя за това, че предприехме нестандартни мерки в Европейската Централна банка на по-добро регламентиране на паричната политика, е, но е, някои критици е, говорят за известни рискове от е, опортунизъм, как е, се отнасяте към тази критика критика и освен това, какво мислите за глобалната реформа в контекста на кризата? Имате ли някакви е, резерви в това отношение? Имат... смятате ли да подходите по-нюансирано? според мен ще бъде необходима една добре премислена цялостна реформа. Няма да е достатъчно единствено така да засилим надзора и да регламентираме повече, отколкото до сега. Какво мислите по този въпрос като альтернативен отговор на кризата? Много ви благодаря. Нестандартните мерки, бих казал, целят до една да позволят при извънредни обстоятелства нашите механизми за прилагане на паричната политика да продължат да функционират в възможно най-добрия начин. Именно по тази причина ние предприехме тази изключителна мярка – а именно неограничено осигуряване на ликвидност, което започна след средата на септември месец 2008 при обострянето на кризата, също така и емисиите облигации и закупуването на облигации така че всичко, което предприехме, целеше прилагането на тази парична политика и ние смятаме, че самите стандартни мярки винаги е трябва да са съизмерими с основния ни мандат, което означава постигане на ценова стабилност. Това е част от нашия мандат, това очакват гражданите на Европа от нас и това е положителният резултат, който можем да постигнем за цялостната финансова стабилност. Защото ако нямахме тези мерки, много по-зле щеше да бъде положението с финансовата стабилност. Що се отнася до облагането на транзакциите на банките и така нататък, още веднъж ще повторя, че ние не сме за облагане на финансовите транзакции а що се отнася до банките, не винаги сме твърдяли, че трябва да сме уверени, че се прилагат новите стандарти и се връщам на предходен въпрос – и тези нови стандарти трябва да са съизмерими и уместни, за да се предотврати възможността финансовия сектор да стане неустойчив и уязвим. И след като постигнем това, то тогава различните правителства биха могли а, сами да вземат решение да предприемат да въведат мерки за облагане на финансовите транзакции. Положенията и вижданията са различни и в Европа, и извън Европа, и всички тези съображения а, се основават на опита ни от последните а, години и съответно ако дънакоплатците подкрепят облагането на банките, то тогава а, това може да бъде един здрав механизъм, но ако няма вече изграден такъв опит, а, тези мерки няма да могат да се прилагат. А, напредва времето, казва председателя. Господин председател, вие много открито а, Говорихте за координацията между финансовите пазари в ЕСА и Америка. Г20 по време на различни заседания посочиха, че именно това имат предвид – и доста сходни отговори и решения предлагат. Две години изминаха и аз лично трябва да ви кажа, че когато проследявам свършеното в САЩ и в Европа, има огромни разлики, някои сходства, но разлики има. Така че аз съм разочарован и несъмнено не можем да говорим за подхода на Г20. Когато проследяваме действителността на финансовите пазари, можем да кажем, че в Германия, примерно банки, които сега са собственост на правителствата а, бяха спасени благодарение на тези правителства и изплащаха милиони като премии на свои служители. Така че гражданите смятат, че всичко си върви както е било и никой не се извлякал никакви полки. Дали ни харесва или не, на второ място, след три години Европейския инструмент за финансиране ще приключи. И ние трябва да сме готови за този момент, защото едва ли някой има интерес Гърция или Ирландия да се изправят през същите затруднения, които преживяха преди половин година. Затова трябва да се постави този въпрос. Трябва ли нов механизъм да бъде разработен, нов, или трябва да има някакъв нов механизъм разработен за преструктуриране а, и фалитите? По първия въпрос Съгласен съм с вас, че е изключително трудно в една демокрация да се гарантира, че това, което се предприема, се предприема благодарение на всеобщ консенсус и всичко е съгласувано. Но може би сте твърде суров в оценката си. Да, разлики има. Но нека вземем е Европейския съвет за системния риск. Обозримо ли бе да кажем, че трябва да обсъждаме това с САЩ в най-големи подробности? Има области, в които си има традиции, предистория и начин на справяне с някакъв въпрос. И концепциите не се препокриват от двете страни на Атлантика. Но е, едни и същи неща ни вдъхновяват да действаме от двете страни Атлантика и това трябва да го имаме предвид, за да се сформира един орган с някакви отговорности, работещ близо до ЕЦБ. А, не искам тук да изглеждам наивен или прекомерно а, спокоен, но може би има по-голяма нюансираност в механизмите. По въпроса за регламентирането на дейността на банковия сектор, това, което се обсъжда, се обсъжда не само с САЩ и другите развити държави, но и с развиващите се такива. Не е лесно, но аз не бих подходил негативно Изисква се много а, работа да бъде свършена. Не можем да сме доволни. Няма никакво съмнение, че трябва да променим нещо сега и го правим с въвеждането на тези макрополитики и фискални политики за надзор. Съгласен съм, че е много важно да имаме потенциала, да кажем, ето това е концепцията, която бихме приложили, ако за съжаление не можем да избегнем подобна криза. Bernard, your question. Е, е, Благодаря, Господин президент, моля за извинение е, за закъснението, с което се появих. Някои от колегите ни в е, Комисията за финансовата криза е, смятат, че бихме могли да упростим някои дългове. Да, имаме един тригодишен период за отсрочка, но след това ще трябва да видим дали няма да прибегнем към един постоянен инструмент и дали еврооблигациите няма да бъдат единствения изход от положението. Затова ще ви задам следните въпроси. Смятате ли, че ще се наложи хармонизация и в други сфери, да кажем, на социалната политика, пенсионната възраст, данъците за фирмите. Смятате ли, че кризата не само в е, държавите от еврозоната, но и във всички държави членки на Европейския съюз е, ще доведе до там, че държавите ще трябва да предприемат е, допълнителни мерки е, за които до този момент, да кажем, се е смятало, че Европейската Централна банка е, ще ги предприеме, макар че тя ще запази своята независимост. ЕЦБ е независима. На първо място е това. И ще продължава да отправя своите послания – вече ви казах, нашите послания са простички. Всички носим отговорност. Ние осигуряваме ценова стабилност. Това сме го правили и в миналото, и в бъдещето, и в това може да има доверие. А вие разработвате целите на единния пазар и единната валута. Ние ще продължаваме да отправяме тези послания – В миналото бяхме малко като глас в пустиня, но сега поради натиска от кризата, глобалната криза, не европейската криза, а глобалната криза, най-голямата от Втората световна война насам. Какво да ви кажа? Тази идея за еврооблигациите, ако целта е да се финансира съкровищницата на отделните държави, то ние сме против и винаги сме били против. Защото а, това означава да загърбим своите отговорности. Тук не казвам кое е най-доброто решение за финансиране на а, стабилността или това е решение, което трябва да си вземат правителствата. Това е тяхна отговорност но бих казал, че фонда за стабилност съществува за известен срок, но може да решава проблеми в дългосрочен план. И това, което вие имате предвид, че след 4 или 3 и половина години ще възникнат нови проблеми и ще трябва да ги решаваме. Ще видим дали ще е така. Но Моето допускане, което правя тук е, че трябва да си свършим работата, да има превенция. просто отговарям на това, което вие споменахте тук за евентуална бъдеща криза. Ако в бъдеще, за съжаление, такава възникне, ще трябва да си вършим работата. Но всяко правителство трябва да си свърши работата, съвета трябва да си я свърши, комисията трябва да си свърши работата и ние постигаме резултатите, които сме призовани да постигнем – това като че ли май често се забравя. Ние осигуряваме ценова стабилност в едно много напрегнато време. И позицията, която заемаме, ни вменява тази особена отговорност пред изпълнителната власт и пред гражданите. Мисля, че ако можехме само на вашата страст да разчитаме, проблемите ни отдавна да са решени. О координации, możliwości координации i panowie. Господин Трише и господин Ланге споменаха възможността за съгласуване на политиката за пенсионна възраст в Европейския съюз. Моя въпрос към вас е, според вас, какво можете да кажете за обсъжданията и в съвета, държавите членки по темата за по-голямата гъвкост при изчисляването на обществената задължнявост, на държавния дълг и създаването на независими пенсионни фондове. Девет държави членки, струва ми се, споменават е, различното третиране. И вие като основен защитник на критериите за конвергенция – Какви според вас биха били резултатите, ако бъде взето положително решение? Как би се отразило това на финансовата стабилност в Европа и не би ли трябвало към този момент ние да помислим за бъдещото бреме на бюджетите на Европейския съюз? а, пенсионните фондове, имам предвид. Защото в дефицитите това не се отразява сега. Мисля, че вие засегнахте изключително важен въпрос. Има парадокс. Прав сте. В сегашната концепция за изчисляване на общо задълженията по пенсионното осигуряване тези, които имат най-ясна представа за средносрочен и дългосрочен план, биват наказани чрез различните счетоводни методи. И зная, че вие сте пристрастен, вашата страна имам предвид, и давам, смет, давам си сметка за проблема, който имаме. Той трябва да бъде отстранен, но ние не сме отговорни за това, както знаете. Но съм съвършено наясно с нерешения проблем. Нашия подход е несправедлив. Просто е несправедлив, що се отнася до реална оценка на ситуацията. Едвард. Okay. Uh, Mr. Trishan, Uh, Аз не поставям под въпрос необходимостта една държава да консолидира фиска си амбициозно или група държави да го направят. Но да се изисква това от всички държави се превръща в една философия. Един модел, един номер за всички. Това за мен е притеснително, защото стигнали сме на етап, на който казваме по-добре да пестим, отколкото и да изразходваме ограничение на а, плащането за труд, да изнасяме, да не внасяме. Това е все едно а, да кажа на някого, че е по-добре да стъпи на една котийка, за да вижда по-добре над главите на тълпата. Но ако на всички раздадете такива котии, резултат няма да има. Та, с две думи, а, паричната политика на банката адекватна ли ще е за стабилизиране на економиките? Ако всички държави едновременно предприемат едни и същи мерки за финансова дисциплина. Много ви благодаря за този въпрос. Първо, що се отнася до политиката, аз тук искам да ви уверя, че нашата политика е гъвкава. Уверявам ви, че Що се отнася до стандартните мерки, това са мерки, които осигуряват ценова стабилност, средносрочен и дългосрочен план. А що се отнася до нестандартните мерки, те отчитат факта, че пазарите не работят по най-добрия начин и ние искаме да гарантираме прилагането на паричната политика. Ще продължаваме да вземаме всички необходими решения, за да осигуряваме ценова стабилност, независимо от обстоятелствата, независимо от новите елементи, които могат да проистичат билота от Европа или извън нея. Пак ще кажа, че тези, които ни наблюдават, връщат поглед към миналото и си правят изводи за бъдещето. Аз ви казах до каква степен а, работим в съответствие с прогнозите под 2%, близо до 2%, като по този начин а, избягваме инфлационния или дефлационния риск. Смятам, че трябва да сме много предпазливи по отношение на контрааргументите и постигането на обратния ефект. В мнозинството държави а, няма линейно еволюиране на економика и прилагане на линейните модели в положение сме, при което имаме нелинейни резултати. И като се въвежда политика по отношение на фиска, която гарантира средносрочните прогнози, постигаме по-добри резултати, а не по-лоши. Аз съм убеден в това. Защото имаме, страдаме от липса на доверие в много държави а, и това се отразява от, по отрицателен начин и би се отразило негативно, ако не предприемем нищо. Та, това е положението, в което се намираме и както вече казах, ние ще продължим да правим необходимото за гарантиране на ценовата стабилност, в която да има доверие в средносрочен план. Споменах и няколко въпроса, свързани с еволюцията на паричните а, агрегатни стойности – а, но само ще повторя, че тази сутрин а, обсъждахме N3, получихме данните за N3 през последния месец. 1,1%, 0,1% през юли беше, 0,1% през юни. И ако погледнем какви са съставните части, можем да кажем, а, че имаме леки промени в средните стойности за домакинствата и а, минус цяло и едно лек спад. Това е едно явление, което ни е видно от а, анализа на финансовите данни. Има лека динамика, няма какво да ни очудва. След рецесия обикновено има а, леко увеличаване на кредитирането, първо при домокинствата и след това то се изявява вече и при предприятията. Но естествено не бива да забравяме че рецесията беше доста сериозна, за съжаление. Много благодаря. Последния въпрос. Благодаря, господин Трише, за вашите коментари за устойчивостта на финансирането и стимулите държавите да си управляват по-добре дефицита, но искам да се спрем на санкциите. Ако някакъв човек се сблъска с проблеми, ние очакваме да си управлява средствата, а също така и дълговете, да спре да си ползва кредитните карти с висок лимит. Например, когато една държава така а, се изправи пред проблеми, се очаква да бъдат налагани тежки глоби, предлага се също така да се правят отдръжки или с две думи да се отнемат средства от тази държава и да й бъдат предоставени, когато има нужда. Освен това, погледнах и лихвените а, проценти и изключително сложната система за обезпечителни мерки, а, която се оказва един изключително скъп метод за кредитиране или а, получаване на заем от една държава. Високите лихвени проценти а, правят това кредитиране много скъпо и а, застрашават възможността на тази държава да си управлява дефицитите. Много ви благодаря. Не бива да ни очудва, че когато сте се държали неуместно, трябва да си понесете наказанието за това. Разбира се, въпросът тук е следния. Самата помощ, която се предоставя, си има определена цена и тя е по-висока. И а, това е помощ, която идва от други сродни правителства. А, те не могат а, да приемат един по-висок морален а, риск. А, трябва да има някакъв стимул в същото време за уместно поведение. Това е а, логиката на мерките, които се прилагат. Аз не мога да кажа, че ние трябва да се държим по друг начин, защото не бива да се случва това, което се случи. Ние трябва да предотвратяваме такива прояви. И всъщност това е същинския въпрос, с който трябва да се заеме всеки един парламент. И аз съм убеден, че вие много внимателно работите по този въпрос. Благодаря много. Благодаря за зададените въпроси. Вие отговорихте с много страст на много от тях и вдъхновение. На 30 ноември отново ще се срещнем в тази комисия в 4.30. Благодаря. Сега ще продължим с дневния ред след минута, след като господин Трише напусне. Okay, those who are leaving could do so quickly and quietly. Моля всички, които ще излязат, да излязат тихо и бързо, за да продължим с следващата точка от дневния ред, шеста точка, а именно подобряване на економическото управление и рамката за стабилност в еврозоната в частност – ще направим едно обсъждане на измененията по доклада на господин Фео. Преди да му дам думата, моля онези, които провеждат разговори или да приключат, или да излязат от залата, тъй като господин Фео трябва да ни обясни какво цели са своите изменения, а те са доста наброй. Um, I can, I can do what they do in the House of Commons. Мога да подходя както правят в парламента в Англия. Господин Фео има думата. Obrigado, Senhora президент. Благодаря, госпожо председател. по отношение на темата за економическото управление. И подобряване на ситуацията в това отношение в Съюза. Има 250 изменения, които са внесени. Аз искам да благодаря на колегите, които показаха своя ангажимент и интерес за участие в работата по този доклад. И като докладчик, аз бих искал да започна с, с казвайки, че съм отворен към внесените изменения. Влязох в диалог с различните докладчици в Сянка. Нека кажа на всички членове на комисията, че съм отворен и към тях за всякакви желания отправени към мен. Осем основни е, препоръки съм направил в приложението към моя доклад. Два от тях са предмет на изменения. Първо, е, рамката за многостранен надзор е, за економическо управление в държавите и Съюза и втора препоръка за здравяване на правилата за стабилност и а, е, пакта за растеж. Що се отнася до многостранния надзор, мога ли да подчертая факта, че измененията, които касаят индикаторите, които ще бъдат от възлово значение в рамките на този надзор и е, подсилването на пакта за стабилност и растеж. За нас са важни правилата за контрол на дълга. Една е, от чертите на моя доклад обръща внимание на настоящото ниво на европейско законодателство. Казано с други думи някои от идеите, които се проправят, касаят бъдещето, бъдещето институционално развитие е, и има такива изменения, които изискват изменения в първичното законодателство в договора. Защото така както са записани нещата по настоящем, е всичко това, което можем да направим, е да проучваме и изследваме процеса и да видим как той, този процес би могъл да бъде включен в бъдещи изменения на договора. Така че е, основните изменения в моя доклад касаят вторично законодателство и какво може да бъде направено е, и изпълнено при съществуващите правила, казано по друг начин. Връщайки се на основните правила, е, що се касае до сблъсъка на идеи, тук става дума за изключения и начина по който бихме могли да ги обхванем след това специфичните процедури, които служат за управление на дълга, с 7% брутен вътрешен продукт като изискване, което следва да се спазва. Трябва да разглеждаме цифрите в рамките на рамката за надзор. Мисля си, че моят доклад включва една много силна позиция с възможно ниво на консенсус в Европейския парламент. Реакция към позицията на комисията и съвета. Описал съм ролята, която Европейския парламент би могъл да играе в частност по отношение на економическото управление и обвързването на тази политика с политиката на националните правителства. Позволете още веднъж да подчертая факта, че съм много отворен за предстоящи изменения. Е, бих се радвал е, да вляза в диалог с колеги и разчитам на това, че дебатът ще даде възможност за подобряване на решенията, които а, съм предложил вече в моя доклад. Така че, нека ви кажа, че очаквам с нетърпение а, вотът и дебатът сега и работата в комисията на 8 октомври. Надявам се всичко да протече гладко и предварително благодаря на колегите. Благодаря. Това, което аз предлагам е нека да дадем първо думата на докладчиците в сянка и след това на другите говорители. Първо Елис, ти така или иначе поиска думата. Заповядай. Благодаря. Ще говоря на английски, просто за да бъда по-бърза. Аз също бих искала да започна с поздравления и благодарност към господин Фейо за много открития дух на компромис. Мисля също така, че ние като парламент в подобна а, по толкова критичен набор от въпроси и толкова деликатни въпроси, трябва да работим а, много усилено, за да стигнем до една силна позиция. От името на NSD групата, аз внесох редица изменения и а, влязох в много тесен диалог с господин Фейл, заедно с групата на НП, АОДЕ и другите политически групи, които участваха в изработването на измененията. И от моя а, гледна точка а, и от моя страна аз се опитвам да вляза в дух на компромис. Както господин Фейл спомена, а, Моментът е, е, е такъв, че ние сме постигнали едно много общо широко споразумение, що се отнася до препоръки от 3 до 8. Казвайки това обаче, аз продължавам да смятам все пак, че е важно да обсъдим някои от подробностите. Един от тези детайли е, касае типа документ, типа доклад, с който се занимаваме и който се подчинява на правило номер 42. Ние трябва да сме съвсем наясно по отношение на това какво искаме от комисията да направи. И дори по отношение на сферата, областта, около която всички постигнахме съгласие, е много важно да поискаме да бъде създадена група на високо равнище, например, или да бъде оценена възможността за създаване на европейски валутен съюз, фонд, нещо, което е много важно. Освен това е важно да определим дата и календар за комисията да положи тези усилия. Това е особено важно, когато говорим за създаване на жизнеспособни доклади, що се отнася до намеренията ни за бъдещо изпълнение и приложение в тази област. Мисля, освен това, че трябва да проведем дискусия между нас каква, какво е отношението на Европейския парламент към а, персонала на Еврогрупата. Става дума за едно предложение, което не е от е, толкова съществена важност, но когато говорим за хипотезата, е, касаеща взаимоотношенията с е, секретарията или ръководството на Еврогрупата, ние трябва да видим какво ще правим, що се отнася до външния график на Европейския съюз. И мисля, че в това отношение ние трябва да навлезем в малко повече подробности и да решим в каква посока иска да тръгне парламентът на този етап. Моята политическа група е готова да проведе дискусия и с цел да като целта е да подобрим ефективността на еврогрупата. Е, това е, що се отнася до е, препоръки 3 до 8. Що се отнася до първата и втората препоръка? Да, тук съм съгласна, че, комплек... че проблемите са по-комплексни и един от въпросите, който според мен трябва да бъде обсъден от този парламент и от тази комисия, докъде следва да стигнем, колко далеч следва да стигнем, разделяйки задълженията и изискванията към еврогрупата и какво става с останалата част от Европа, с Европа като цяло. Съгласна съм с Вики Форд, която подчертава важността от отделянето задълженията на Еврогрупата от останалата част от Европа. Е, ясно е, че е, страните от еврозоната имат определени задължения. Важно е как да се структурира взаимоотношенията между страните от еврозоната и останалите страни, които не са от еврозоната, имайки предвид, че част от страните, които все още не са в еврозоната, се подготвят да се присъединят. Така че по принцип бих помолила в тази ситуация да, да не се засилва още веднъж този механизъм, съгласно който сами можем да приемем как, какво можем да приемем в еврозоната и какво не. Мисля, че тук е важно да се извърши разграничение. На второ място, това е една подробност и не знае дали колегата Данота Хобнар е тук, но когато бъде прият компромис 10 та то тогава би трябвало да може да се прогнозира а, какво взаимодействие могат да имат а, страните, но а, се предвиждат и някакви прагове. Не знам доколко това е практически приложимо. И що се отнася до този компромис, той е проблемен за мен. Що се отнася до задлъжнялостта и дефицита, е ясно, че задлъжнялостта и критериите за дефицита трябва да бъдат уредени по един взаимозависим начин. Това е един от е, ефектите. Когато прилагате критериите за дефицита, забравяте тези задлъжнялостта и обратно. Но, според мен, не бива да подсилваме автоматизирането на тези а, 16% от а, дълга автоматично да води до налагане на санкция или отправяне на препоръка. Би трябвало по да сме наясно с взаимозависимостта между дълга и дефицита, а не да въвеждаме 3% и 6%. целта е сега пак да разберем как еволюират те заедно, а не да въвеждаме някакви прагови стойности, т.е. някакъв трети такъв ограничител. Според мен тези прагови а, стойности а, не могат автоматично да се задействат. Това не е смислено. Още един важен въпрос. А, той е доста деликатен от политическа гледна точка. До каква степен можем да преминем към полуавтоматичното налагане на санкции, така както се прилага от комисията, без всъщност да направим един анализ и да, преминем през, да минем през съвета. Въпросът е много деликатен. Бе постигната договореност между по-големите групи във връзка с комисията по кризата а, идеята бе да се направи една много внимателна формулировка, да се съгласим с комисията, но в същото време да не нарушаваме и процедурите, за да постигнем заложените цели. А, защото има а, глоби от 0 до 110%. Това, ако го оставим в ръцете на комисията, може да има отрицателни последствия. Правено е в миналото и не е нужно да повтаряме, че няма да сработи този механизъм, комисията да налага санкции, без да могат правителствата на държавите членки да упражнят контрол. Това, което мога да превнеса от комисията по кризата е да имаме ясни правомощия на комисията, но не и да има автоматичен пренос и опростен механизъм, който да позволява на комисията да налага на суверенни държави а, санкции. И на последно място, но не по значение. Според мен, тълкуването на економическото управление – а, на практика означава препотвърждение на пакта за стабилност и растеж. Замисълът а, всъщност бе по-широка, именно. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж, да се допълни това с един а, пакт за заетост. И някои от разликите, които се появяват, се появяват, защото различните държави прилагат едни и същи а, правила и хоризонтална политика и една и съща валута. И същото време техните перспективи за растеж и а, заетост се различават. Затова трябва да се отправи конкретна препоръка този пакт за растеж и заетост а, да бъде допълнен към пакта за стабилност. Според мен парламента следва да се заеме с този важен въпрос. Той е важен за моята политическа група и а, бих била благодарна на различните политически партии и ако стигнем до обща формулировка за това истинско економическо измерение – за бъдещето на управлението в еврозоната и въобще Европейския съюз. Благодаря за вложените усилия. Искам да препотвърдя идеята, че още не сме постигнали договореност и се надявам да продължим в същия дух, докато постигнем силна позиция на парламента. Благодаря, Рамон. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански. Е, езика, е, на който разговарям обикновено с колегата, който е докладчик. Внесъл съм изменения по този доклад. една голяма част от тези изменения са, се подкрепят моите е, колеги от либералната група. 15 от тези изменения са приети от докладчика. Може би ще успея да го убедя, че не е зле да приеме и някои други предложения, внесени от мен и моята група. Ще се спра на основните моменти. Аз застъпвам твърдата линия на групата на либералите, а именно по-строг контрол в еврозоната по отношение на пакта за стабилност и растеж, по отношение на задлъжнивостта на някои страни, включително и Испания. Става дума за публичния дълг, който расте в моята страна. Особено важно е от гледна точка на структурата да подобрим и данъчната система в еврозоната и изобщо в Европейския съюз, а това означава, че държавите членки в, на еврозоната би трябвало да спазват абсолютно всички правила, така както и в северноевропейските страни. Да, добре, там имаше социалистически правителства, но извинете ме, това е мое мнение, което най-вероятно не се споделя от всички тук. По отношение на Международния валутен фонд, ще кажа, че миналата сряда с докладчика и някои други депутати разговаряхме по тези въпроси и е, то най-вече е по отношение на идеята за Европейски валутен фонд. Не, ние е, сме за това да имаме собствен механизъм от този вид, преди да е, опрем, да да скаже, до международните финансови институции. Знае, че има и опоненти на тази идея но става дума най-вече за големите инфраструктурни проекти в Европа. Испания, например, все още няма железопътна връзка с останалите части от европейския континент. релсовото разстояние е различно в Испания, в Европа. Освен това има и така да се каже, чисто физически обективни проблеми при е, връзките има едно изменение 146, в което аз е, призовавам към провеждането на изследване, на проучване за създаването на е, Европейския финансов или валутен фонд. В моя избирателен район хората много често питат какво разбираме под така, ориентиране или насочване в рамките на економическата политика. Е, какво разбираме ли? Това са стъпки, това са мерки, които ще ни доведат до създаването на економическо правителство, на економическо управление в Европа. Имаме обща парична единица, имаме много хармонизирани сфери, но в крайна сметка нямаме, е, така да се каже, общо европейско економическо управление. А струва ми се, това би било много полезно и към него трябва да се стремим. Благодаря много на колегата, е, с който работихме чудесно. Вики, може би, би желала думата. Благодаря на господин Фел. Той много внимателно се слуша в някои от бележките, които направихме и измененията. Искахме да се посочи изрично къде е еврозоната, къде не. Опитахме се да навлезем в подробности. Не става дума за нещо повсеместно, а къде работи и къде не работи като се придържаме и към договора. В моята държава и в някои държави членки има притеснение, че се правят опити за изменя, изменения в договора и трябва да се отнасяме с внимание към този въпрос и в бъдеще. Не бива да го забравяме, така че изключително много се радвам, че ще можем да обсъдим това а, в личен разговор. Този а, доклад трябва да относим към темата, да включи включени различни показатели, какво е измеримо, какво не е в бъдеще. Нека се вгледаме в макроекономическите показатели и да не забравяме коя е основната ни цел, свързана с макростабилността, да не се впускаме във всичко това, което искаме да бъде измерено в най-големи подробности. Сега по темата за санкциите. Вече казах, че това е деликатен въпрос. Да не ритаме човека, който вече е паднал, както беше казано тук, да не отиваме отвъд приложното поле на договора, т.е. да, да не се разпростираме отвъд необходимото. Е, бе предложено да се правят ини проверки за издържливост на бюджета на държавите членки. Не съм убедена каква би била ползата от това. Искам да чуя някои аргументи в полза на това. Защото според мен в момента, в който а, съкратим бюджета и се основаваме на най-лошия сценарий и министъра на финансите излезе с някакви прогнози и някои ще кажат много са високи, други много ниски прогнозите. Не съм убедена, че това ще даде някаква допълнителна полза, но с удоволствие ще изслушам аргументацията. Лично ние смятаме, че отговорността за националните бюджети се носи от националните правителства и а, в Европейския семестър именно на това се залага да се изработят прогнози, да се преценят а, а, последствията. Благодаря, че е вписано това, да бъдат е, уважавани и парламентарните графици за работа. Някои от измененията, особено от тази част на залата, е, са по-скоро свързани с комисията. Комисията да не се взира само в бюджетите, а и в приоритетите в разходната част. Мисля, че отиваме твърде далече, що се отнася до мен, след като бюджета бъде определен и той е се основава на разумния фиск, трябва да изразходва средствата по преценка здравеопазване ли ще или нещо друго. Ако ще се налагат санкции, или ще се удържат средства от структурните фондове. Не виждам защо това само да го правим по отношение на структурните, а не за едината с стопанска политика, например. И що се отнася до европейските облигации за инфраструктура, би било чудесно да се открият ефтини начини за получаване на кредити за модернизация на инфраструктурата, но изключително големи са опасностите с оглед на моралния риск. Да имате съвместни гаранции от 27-те държави или еврооблигацията, една страна, ако не изпълни задълженията си, Испания ще позволи ли някой а, да а, ви запорира а, ЖП транспорта? Така че огромни са рисковете, що се отнася до размиването на отговорностите. Другите държави членките кажат, да, добре, не изпълнение на задълженията, запорира се и а, миналията седмица по време на парламентарните заседания постигнахме съгласие, че това наистина е огромен риск. Сега по въпроса за механизмите за коригиране на различните а, категории дългови книжа. Чудесен документ излезе миналата седмица в парламента, посветен на тази тема и той е свързан с държавно гарантираните кредити. А, банките могат да изкупуват държавно гарантирания дълг от държавите членки и а, това е и свързано с цялостното възприятие за функционирането на пазара на дълговите а, ценни книжа и следва да се вгледаме по-внимателно в а, въпроса за имитиране на такива ценни книжа в собствената валута а, не бива това автоматично да води до а, нулев а, риск при средно претеглената стойност на тези книжа. Следващото място Филип има думата. Благодаря, госпожи председател. Благодаря ти, Диого, за това, че подготви доклада и особено компромисните решения. Мисля, че можем да приемем голяма част от тях. Въпреки това обаче имам въпроси, особено един свързан с данъчното облагане, на който се позоваваме по един много смислен начин. Ако говорим за устойчивост на публичните финанси, ще повторя, че това предполага а, устойчиви закономерности както по разходната, така и по приходната част в бюджетите. Не искам да навлизам в подробности, но има няколко въпросителни, които сме обсъждали редовно в тази комисия, като например автоматизирания обмен на информация, камерите за, на, за консолидираната данъчна база, за облагането на юридическите лица и така нататък. Моят въпрос е свързан с това, което не е включено в компромисните изменения. Възнамерявате ли да включите някои от тези теми или просто смятате, че тези въпроси не бива да попадат в доклада? Конкретно имам предвид две теми. Едната е свързана с устойчивостта на дълговите инструменти. За да може да бъде устойчива макроекономическата политика, трябва да имаме устойчивост както за частните, така и а, държавните а, заемополучатели. И на второ място дефицитите и излишъците ако имаме излишък, то имаме дефицит за някой друг, тъй като крайният сбор трябва да е равен на 0 може да имаме завишени дефицити, съответно ще имаме завишени излишъци и трябва да се постигне равновесие. Нещо трябва да се каже и за това и ще приключа като кажа няколко думи за самия процес. Ако направя сравнение с доклада на специал, специализираната комисия по а, кризата, а, смятам, че този доклад трябва да го приключим, да го приемем без а, повече дебати, защото работата трябва скоро да започне. А, не казвам, че сме приключили с всичко, но трябва да приключим възможно най-скаро, защото се притеснявам от работата, която ни чака от сряда нататък. Благодаря. Силви. Oui, rapidement, parce que notre shadow c'est mais justement dans... Съвсем накратко. Докладчик в сянка е Рамон. Хвърляйки поглед върху текстовете, които обсъждаме, не ми остава нищо друго, освен да благодаря. Да благодаря за на текстовете. В среда ще видим предложенията и на комисията. Инициативата е в комисията. Тя има право на инициатива. Доколко съвета на Рампай ще има възможност по някакъв начин да допринесе, това е друг въпрос. По графика, мисля, че е добре, колкото е възможно по-бързо да приемем доклада. Докладът е добър. А що се отнася до предложенията на Лизе, ще кажа, че би трябвало да е, постигнем последователност между всички текстове в тази област, представени от комисията, във връзка с еврозоната, с Международния валутен фонд, съответно Европейския валутен фонд. Искаме ли го, не го ли искаме и как ще процедираме? Филип вече спомена всичко това. Въпросът е как ще се развиват нещата. И с бързо развиващите се економически е, така, страни. Е, Европа не бива да тъпче на едно място. Е, би трябвало да процедираме по същия начин, както и с еврото. Много прецизно, по един съвсем стриктен план. Не би в никакъв случай да засилваме структурите в съвета, защото това ще доведе до дисбаланс. Е, нека да изчакаме решенията на хоризонталната група и тогава ще мислим. Но при всички положения трябва да се подчертае общностния метод и е, на последно място, но не последно по значение, ролята на парламента в целия този процес. Би трябвало да продължим да повтаряме, е, че комисията е, отговаря за наблюдението, за контрола, е, включително и по отношение на системния риск, но каква е ролята на парламента? Да, Става дума за надзорни органи, които са много силни, които естествено имат много компетенции, но ние като парламент трябва да сме информирани, трябва да имаме правото да изискваме информация, така че да можем да контролираме е, процеса също без да иземаме е, ничии функции на европейско или национално равнище. Е, трябва да се проведе дискусия по тези въпроси. Споделям тревогите на моите колеги. Ако ние се отнасяме сериозно към записаното в договора и това, че имаме обща парична единица, единна парична единица, то тогава а, е, трябва да а, е, спазваме и принципа на субсидиарността. Националните парламенти, съжалявам, Вики, трябва да си поемат а, е, отговорността. Особено в случаите, в които става дума за нарушаване на договорни задължения. Да, и в а, моята страна всичко това понякога се пренебрехме, но не бива да забравяме, че съгласно Лисабонския договор ние имаме нови ангажименти и нови компетенции. Вече е късно и искам да направя само една процедурна бележка. Независимо дали сме в състояние да разработим общо силно европейско предложение, това би било отрешаващо значение за способността на парламента да изиграе важна роля. Що се отнася до финансовите услуги, ние изиграхме много важна роля по всички доклади и мисля, че всеобщо усещането, че сме спомогнали предложенията да бъдат усъвършенствани, както по отношение на гражданите, а също така, че сме ги подобрили благодарение на най-идеологически отсветения анализ. Така че ние сме способни да изграждаме обща европейска перспектива в економическата комисия и играем положителна роля. А, тук а, се позвавам на казаното от колегата Елиза и някои други, че тук е малко по-трудно. Бяхме свидетели на това и в дебата в Комисията за кризата. И господин Фейл, според мен, има много важна роля да изиграе, както и цялата комисия, защото ако по някои от ключовите въпроси в този доклад се придържаме към традиционната линия на поведение, макроекономическите въпроси, ние ще отслабим а, силната обща европейска позиция на парламента, която ще ни е необходима, за да можем в последствие да сме печелишиви, когато стигнем до реалните проблеми и започнем разговорите с съвета, който а, с неохота възприема силни европейски позиции, които са крайно необходими в областта на економическата политика. Затова призовавам всички колеги от а, всички групи а, много сериозно да се отнесат към този въпрос, защото тук не става дума да спечелим този глас или онзи глас в економическата комисия. Важното е да се умеем да намерим решения, а, да преодолеем традиционните разделителни линии между тъй нареченото ляво и дясно и да се договорим за една силна преговорна позиция с съвета по-късно. Това исках да ви кажа и разчитам, че всички колеги, които дадоха своя принос през изминалия месец, за да постигнем тази обща линия, да го направят. Е, в противен случай няма да откликнем на очакванията на гражданите и ще улекотим нашата преговорна позиция въобще в процедурата по-нататък. Благодаря много. И аз искам да кажа няколко думи е, като председател. Ще се спъна на някои процедурни въпроси и след това ще се спра на някои от е, общите изменения. Е, имаме съвместно вземане на решения по финансовите услуги от доста време е така. И в тази област навлизаме в нова сфера след Лисабонския договор. Това е ново за нас и поради това е по-трудно, защото съветът трябва да си даде сметка най-после, че имаме определена роля. Ние това дълго време сме го знаели. А, тази комисия положи усилия за провеждане на един трилог. Не винаги е успешно за всички други институции и във всички моменти осъзнавам, че а, това, което правим до някъде се препокрива с комисията а, по кризата и затова подготвяме и предварителен доклад по законодателните предложения. Не смятам, че непременно трябва да ограничаваме съдържанието на този доклад до неща, които очакваме да бъдат свършени а, веднага. Мисля, че можем да си позволим малко по-далечна перспектива, въпреки, че знаем, че няма да влезе в законодателната програма преди следващата година, но все пак можем да посочим а, темите на този непрекъснат а, дебат след като постигнем някаква увереност за решенията. Страхувам се, че в противен случай ще спрем до нещо, което ще бъде като общ знаменател и а, няма да постигнем нашите, своите амбиции. Това са общите ми бележки. Сега преминавам а, към по-съществените теми, споменати от Вики. Тук амбициите са доста високи, не непременно свързани само с еврозоната. Това, което ме вълнува, е факта, че в регламентите имаме визиране цикли, различни циклични измерения на държавно гарантирания дълг. И ние, ако нямаме готовността да ги решим в бъдеще, а, нищо няма да постигнем, затова трябва да се заемем с тях. Особено внимание обръщам на тези теми, защото, ако щете, те са а, автоматични двигатели, които в а, някакъв момент ще възпрат. А, преразхода в някоя държава членка. И ако има такива механизми, все едно дали са полуавтоматични или не, и одобряем от комисията и съвета, поне ще знаем, че ги има и комисията и съвета се опитват да влияят на пазара, да повлияят на пазара за това, че всичко е наред и да се изгради доверие, за да наистина да се оправят нещата. В моменти като настоящия те предпочитат да си мълчат ние не можем да обсъждаме дали ще има неизпълнение на задълженията по държавно гарантирани дългове и облигации, защото така ще изплашим пазарите. Но това, което се случва днес, може ли да ни гарантира, че няма да се повтори след две години? И ако това се случи, ние трябва да можем да разчитаме на някакъв механизъм за оповестяване, който комисията а, няма желание да въведе. Аз разбирам, че ще бъде доста трудно за някои от тези мерки да бъдат предприяти в краткосрочен план, защото има някакви механизми, но съм помолила колегите да помислят по въпроса и поне да положат усилия в доклада да бъде отразена идеята, че ние мислим напред в бъдещето, а не сме се съсредоточили само в преодоляване на съществуващия проблем под някакъв общ знаменател, който няма да устои на проверката на времето, примерно след 10 години. Имаме много работа още да вършим, а не само да се заемаме с предложенията, които са на масата. С това приключвам със своите коментари и давам думата на докладчика. Muito obrigado. Eu queria agradecer as intervenções que foram. Благодаря, господин председател. А, госпожо председател, извинете. Благодаря на всички колеги, които участваха в дискусията. Ще се спра първо на казаното от господин Киколт. Той е, очевидно ми отреди твърде голяма отговорност. След е, диалога с докладчиците в Сянка, мисля, че можем да постигнем една силна позиция – в доклада няма чак толкова технически аспекти, но от политическа гледна точка той е много важен. Трябва да заеба, че много често докладчиците в сянка е, проявяваха готовност да приемат мнения, които се отклоняваха от първоначалните им виждания, е, тъй като някои от тях залагаха повече на економическото управление, другите на общностния подход. Някои смятаха, че федералното решение е по-добро, други е, не споделяха това мнение, но всички докладчици в Сянка е, показаха едно положително отношение към доклада и това ми дава основание да вярвам, че ние ще успеем с този доклад. Една обща, силна позиция е възможна, независимо от това, че има различия най-вече с левицата. Давам си сметка, че темата е много сложна, много щекотлива. Мога да ви уверя, че до момента на гласуването ще, говоря, е, ще работя много усилено по темата. Филип и Силви споменаха, че в е, измененията има редица въпроси, които не са засегнати, т.е. Е, че не съм приел някои от е, внесените от тях изменения, да кажем тези, които са свързани с съпоставимостта. Но това не означава, че по принцип ги смятам за погрешни. Шарън говори за мерките. Някои от мерките в бъдеще ще наложат изменения в договора. И затова и тези мерки са толкова различни е, по срокове и по характер. Някои от мерките могат да започнат да се прилагат веднага, незабавно. Други ще изискват една по-щателна и по-дългосрочна проверка. Елиза говори също за необходимостта от яснота. Препоръка едно и две са всъщност тези, при които има най-много различия. Санкциите, дали да бъдат е, автоматично налагани или по преценка на комисията с по-голяма роля на комисията. Парламентът вече разполага с известен опит. Ние сме приемали и гласували в пленарна зала редица доклади. Последният добър пример е доклада за финансовата криза. Така че ние е, можем да се опираме на нашия досегашен положителен опит. В това отношение нямам особени тревоги. Съществуват е, противоречия и разминаване в мненията между отделните политически групи, а понякога и между депутатите в една и съща политическа група. Това става ясно и от измененията, които са внесени. Имам предвид най-вече групите на държавите от еврозоната и държавите, които не са в еврозоната. Различия има по отношение на мерките, които трябва да се предприемат и да се прилагат по отношение на едната група държави и другата група държави. По отношение на пакта за стабилност и растеж, този е, пакт, аз многократно съм го казвал, трябва да бъде пакт за растеж. Защото ако ние успеем да създадем растеж, тогава ще решим и въпросите на стабилността и на заетостта. А сега по отношение на еврооблигациите. Господин Баросо говори за тях в пленарна зала миналата седмица в Страсбург. Мисля, че че ще се наложи в бъдеще неминуемо да а, проверим нещата във връзка с еврооблигациите и сега стигам до последния въпрос, който ще засегна данъчната политика. Приходи, разходи във връзка с бюджета. Ние трябва да знаем в крайна сметка как стоят нещата. А що се отнася до данъците, мисля, че разполагаме вече с проект за споразумение и вярвам, че и ние можем да се споразумеем тук, в парламента. Независимо от това, че отделните политически групи застъпват е, много различни становища. Благодаря. Благодаря на всички докладчици в Сянка, е, благодаря на всички, които внесоха изменения. Вярвам, че ще е, наделее разума. Последен въпрос, свързан с ролята на парламента. Смятам, че парламентът би трябвало да, да бъде по-силен и по отношение на устройствената политика да упражнява много по-силен контрол. Още по-важна за мен е, е ролята на парламента като координатор е, има предвид координирането на действията на националните парламенти. Естествено, че би трябвало да се обсъдят посоките на развитие в бъдеще и след това на базата на една добра координация с националните парламенти, повече координация отколкото контрол, ще постигнем при всички положения много по-добро решение. Ще трябва да обсъдим отново отделните аспекти в измененията и най-вече по отношение на ролята на Европейския парламент в рамките на устройствената политика, така че парламентът в бъдеще наистина да започне да изпълнява новите си функции. Както казах, надявам се, че ще можем да постигнем една обща силна позиция. И благодаря предварително на всички. Благодаря. На 4 октомври ще заседава комисията и на 5 октомври и на пленарния на пленарно заседание на 2 октомври. Благодаря. Сега минаваме към последна точка от дневния ред, а именно предложението за регламент на съвета за държавните помощи с оглед на неконкурентно способните въгледобивни мини. Докладчика има думата. Ja, ein bisschen Unruhe, da warte ich mal. Предлагам да изчакаме малко, тъй като в залата е шумно и неспокойно. И така започвам. Благодаря много сърдечно, госпожо председател. През 2002 година Европейската общност за въглища и стомана приключи съществуването си след 50 годишно действие. А по този начин е, се очерта и краят на субсидиите за е, въглища. По това време ние приехме един регламент за освобождаване на въгледобивния сектор до 2010 най-вече лигнитни въглища и просто приехме съответните текстове от е, договора за общността, като взехме и решение за е, закриване на и за приключване на държавните помощи, най-вече по отношение на производствените мощности. Днес чувам, че през 2002 година сме приели, така да се каже, регламента за приключване на цялата тази система от държавни помощи. Не, това не беше така. През 2002 година ние е, приехме решението и регламента за един преходен период до 2010 година. Тоест ставаше дума за 8 годишен преходен период. Тогава имаше и съответни решения и определения на съда за регресивно е, подпомагане и за паралелно приемане на съответните решения за постепенно излизане от системата на субсидиите. Като тълкованието, което можеше да се направи в връзка с определението на съда, бе, че този преходен период не би трябвало да продължава повече от 10 години. Да, по това време 2002 година ние приехме така, да се каже, този регламент за въглищата. Това е работното название. Междувременно вече имаме много опит във връзка с преходните мерки. На второ място ще кажа, че в предложението на комисията се казва, че е, през 2014 година регламентът е, трябва да спре да действа и с това всъщност да се преустановят и държавните помощи, тъй като някои от въглишните мини водят до замърсяване на околната среда, тъй като така, съответните лигнитни въглища, независимо от това дали са дотирани или не, замърсяват околната среда и така нататък. В случая с регламента и с държавните помощи ние говорим единствено за дотирани, субсидирани мини. Има различни аргументи срещу отпускането на държавни помощи, най-вече от гледна точка на устройствената политика. Но а, въпросът е а, каква гледна точка ще приемем, а, от а, каква изходна позиция ще разглеждаме въпроса. През 2014 година комисията желая да преустанови действието на системата, но според мен това предложение не е обосновано. Най-малко оценката на въздействието, предприето от комисията, не предлага никакви основания за едно такова решение. Така че с право, струва ми се, мога да твърдя, че годината 2014 е по-скоро произволно подбран период или произволна година. Остават по-малко 4 години. Някои от колегите и представителите на държавите членки пледират за по-дълги срокове. Проблемът е, не е много актуален за всички държави членки, но за определени държави членки, за определени региони в тези държави членки, годината 2014 ще бъде голям проблем, защото ще има съкръщаване на работна ръка, ще има приключване, ликвидиране на предприятия. Това става дума и за Герма... Тук става дума и за Германия, и за Испания, и за Румъния, и за някои други държави членки. Дразнещото, неприятното е, че Комисията в крайна сметка е направила необходимото за изготвяне на една добра оценка на въздействието. Ресорният комисар Алмуния всъщност е, е, първоначално говореше за 2018 година, която е, отговаря много повече на така, резултатите от оценката на въздействието, но ето, че колегиумът в комисията е приел една по-ранна дата. Да. Смятам, че една по-късна дата се подкрепя не само от извършената оценка на въздействието, но най-вече и от здравата логика, която говори в полза на една по-късна дата, а именно възможността съответните региони и държави членки да се подготвят, така че да няма големи сътресения е, от социален характер. И затова се предлага е, датата е, 1 януари 2014 да се замени с 31, извинете, 1 октомври 2014 да се замени с 31 декември 2018. В никакъв случай не бива да се борави избирателно с резултатите от оценката на въздействието. Така че от 1 е, януари 2011 до е, 2014 остава не чак толкова дълъг период. Е, в крайна сметка, ако ги сметнем, става дума за е, близо 45 месеца. Е, тъй, че около 33% по дегресивната оценка ще бъде, така да се каже, клаузата на всяка цена ние се нуждаем от една дегресия. Това е в крайна сметка и решението или по-скоро определението на съда. Най-малкото 10% ще ни са ни необходими, за да можем по този начин да действаме по-бързо, по-експедитивно. Но какъв ще бъде мащаба, каква ще бъде рамката, е, е въпрос на бъдещо решение. При всички положения ние ще настояваме за е, социално приемливо решение. Нямам нищо против е, предложението на комисията. Би го подкрепил, естествено, но в този случай то е чуждо на системата. Плановете за закриване на въглишните мини ще трябва да се съгласуват и с съответните социално-политически планове. Аз нямам нищо против едно такова предложение, но защо нещата да въжат единствено за лигнитни въглища, които са субсидирани от държавите членки. А за лигнитни въглища, които не са субсидирани от държавите членки, предложението не въжи, макар че техният дял в е, енергийния микс е много по-голям. Така че е, би трябвало да се изготви по-скоро проект за регламент за освобождаване. И така, опитвам се да резюмирам е, Продължаването би трябвало да е до 2018. Става дума за регламента, който изтича сега. Но 2018 вече трябва да бъде наистина крайния срок. Ще направя няколко предложения за а, това какво значи конкурентно способни въглишни мини и кои са неконкурентно способните. А, Дали става дума за въглишни мини, които е, се дотират и затова са не, или се дотират, понеже са неконкурентноспособни, или по други причини и така нататък. Но при всички положения трябва да разграничим е, двете групи конкурентноспособни и неконкурентоспособни, когато говорим за изтичане на срока на регламента. Освен това, мисля, че трябва да включим три точки от преамбюла на действащия регламент в някои случаи, обаче при останалата част от е, точките в преембула е, може да се поспори, защото те дори противоречат на останалата част на текста и на намеренията на комисията. Най-късно в края на ноември е, текста ще трябва да се гласува в е, пленарна зала, тъй като ще има съвещание на съвета по конкуренция през декември ние ще се опитаме да предотвратим отлагане, тъй като до края на годината трябва да има нов регламент. Ако няма нов регламент, тогава на 1 януари 2011 година просто регламента, който действа към момента изтича и тогава ще бъде много по-сложно да удължаваме срока и да мислим за някакви альтернативни начини за уреждане на въпроса. Така че до ноември ние трябва да сме приключили с гласуването в комисията и след това през декември да е, продължим работата. Секретарията със сигурност ще може да съгласува датите. На 9 ноември трябваше да има гласуване, след това дискусия, но тъй като дневният ни ред през следващите седмици е така доста натоварен и сложен, ще трябва да намерим друг начин и друга дата. Може би и при всички положения през следващите седмици предполагам, че ще се виждаме с вас и ще говорим по тези въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря много. Както каза докладчика, има график. Аз разполагам с такъв тук и крайният срок е 5 октомври за представяне на проекто доклада 11 е изменения, 26 октомври разглеждане, 9 ноември гласуване и за внасяне в пленарно заседание. Това е графика. Господин Ланге поиска думата. Благодаря много. Тук става дума за разрешаване отпускането на национални средства, не толкова да за забрана на евросубсидии. И колегата Рапка и всъщност правилно каза, че сценариите или опциите, които са проучени от комисията, са всъщност 6. Те съвпадат с резултата и с заключенията. Всъщност не съвпадат с заключенията и с резултата, а и с предлагания регламент. Комисията посочва опция 5, която да гарантира социален баланс и също времено една програма, която да продължава максимум 10 години за закриване на съществуващи мини или предприятия. Според комисията това е а, оптимална а, а, така, формула от социална гледна точка. Ние обаче знаем как бяха дискутирани а, нещата в колегията на комисията. 2018 не бе подкрепена като а, дата и комисията предлага за крайен срок 2014 година. Това е, съвпада съвпад... това не съвпада с описването на различните опции. И аз мятам, че социалните измерения и а, договорното основание трябва да бъде разгледано още веднъж. Колегата Рапка е направил това. Той е представил един проект от доклад, който още не е преведен. А, в момента той се превежда. Той скицира основните моменти в доклада си. Аз си мисля, а, че въпросът за това как е, да се подходи към 100 000 работни места в 4 държави членки на Европейския съюз и да се премине към едно балансирано постепенно спиране на субсидиите, не може да бъде разглеждано само от гледна точка на законодателството за въглероден диоксид, защото ако националният добив на лигнитни въглища вече не се финансира и субсидира защото не се спазва законодателството за въглероден двуокис, просто ще се насърчи вноса на въглища от чужбина. Ние сме на мнение, че а, тук трябва да се вземат предвид и енергийните концепции. Ние имаме предложения, имаме пилотни проекти, общо 12 европейски пилотни проекта. И като член в Комисията по промишленост, аз а, Знам как стоят нещата във връзка с отделянето и складирането на въглероден диоксид. Нещата вървят паралелно. Няма как да не разглеждаме двата въпроса едновременно и да подобрим положението с климата. Как да подходиме въпросът? Колегата Рапка и е каза, нека удължим срока до 2018 вместо 2014 това ще съответства и на положението в Германия, нещо, което е национален закон от 2007 година. Може обаче да се надхвърли а, е, това. Самата комисия посочва и опция 6, която казва, че удължаването може да бъде с 10 години. И тогава изведнъж рязко да се спрат субсидиите. Тоест трябва да се видят двете страни на нещата, двата стълба да се сравнят. Най-разумното ще бъде, ако комисията оттегли предложението си за 2014 година като крайен срок и се върне на старото предложение на господина Омуния и вземе 2018 година. Тогава тук в парламента ще има широко, голямо мнозинство, както бе предложено и от съвета по конкурентоспособност с дата 2018 година, и няма да се. и между съвета и парламента да се намери разумно социално решение. Това би било най-доброто. И аз се надявам комисията да вземе за повод тази уникална ситуация, в която колегията на комисията всъщност спира или отхвърля решение на компетентния комисар по конкурентоспособност. Филип. Благодаря, госпожо председател. Ние не сме против държавните помощи. Не, това е същината. Нас ни притеснява от десетилетие това, че субсидираните отрасли замърсяват природата и това няма да е част от економиката на 21 век. Истинският въпрос всъщност тук е следния. Имаме държавни помощи, които не могат да бъдат изразходвани два пъти. Изразходваме веднъж и това е всичко. Въпросът е има ли тук економическа рентабилност? По какъв начин гарантираме устойчивост на работните места на този континент, като използваме тези държавни средства? Свидетел сме на това и в автомобилостроенето. Милиарди се вляха в тази промишленост, безусловно. И сега виждаме как в развиващите се страни инвестират в технологии на 21 век, а ние продължаваме да насочваме оскъдните средства, както каза господин Трише, в промишленост, която е отживелица. И а, говорим тук за економическа ефективност. Именно поради това ние не сме убедени, че това е най-разумното влагане на средства. Пак казвам, не е въпрос да отказваме да изразходваме тези средства, а да ги насочим където трябва. И затова приветстваме предложението на комисията, което казва, ще обърнем гръб на тази насока на развитие. Разбира се, това решение ще го вземе всяка държава членка и ще подсилим инвестицията в отрасли, които ще се развиват в бъдеще. Това беше коментара, който исках да направя. За съжаление ще трябва да напусна и няма да изслушам докладчиците, но този дебат ще продължи и през идните дни. Имаме само 5 минутки, господин Симон. Благодаря много. Мисля, че всички сме на едно мнение а, тук, че ние всички искаме по-екологични енергии. Съгласни сме също така, че пътят към тези екологични енергии а, а, може да доведе до повече публични разходи, ако ускорим този процес. И за това се говореше тук за национални средства. Но ние отговаряме най-вече за европейски средства. Аз идвам от комисията по регионални въпроси и там се занимавахме с въпроса как, къде искаме да влагаме парите в бъдеще от тамошна перспектива. И ако разгледам пък тукашната дългосрочна перспектива или по-скоро забравим а, социалната перспектива, забравим а, да създаваме работни места на друго място от едно място, където тези места биват закривани възниква въпросът какво правим с парите от Европейския фонд за регионално развитие или альтернативно с националните средства. И една втора гледна точка, свързана с проблематиката, свързана с субсидиите. В, а, има едно предложение на господин Рапкай да се осигури някаква минимал, някакъв минимален прак. И ако Говорим тук за, технолого... за технологично лидерство на Европейския съюз, което искаме да постигнем наясно и да вземем предвид, че а, ние сме водещи в областта на а, добива на а, въглища и ако искаме да запазим тази лидерска позиция в световен мащаб, ние трябва да осигурим някакъв минимален прак на а, финансиране, на субсидираме. А, само ние можем, ние сме онези, които можем да помогнем това да става по един екологичен начин. Okay, and the bad news is that... Лошата новина е, че аз трябва да си тръгна в и половина и тогава трябва да приключим. E, ja postaram się w związku z tym, że pani musi wyjść e, bardzo szybko i ja zgadzam się z panem e, Lambertsem, którego już nie ma. он си сметка, че ще трябва да си тръгнете, госпожо председател. Господин Лабърт също си тръгна. И разбирам, че бихме могли да а, субсидираме закриването на мини. Предприятията сами не могат да си покрият разходите от основна дейност, особено предвид ограниченията, които са им наложени. споделя мнението им господин Ланген, че трябва да има съгласуваност с националните програми, но всъщност ние не сме в състояние да изчетем доклада. Аз не съм го получил на английски, затова трябва да разчитам наказаното с господин Рапка. И ако правилно съм го разбрал, а, той иска да бъде заличен а, член 3б. И ако правилно съм разбрал, Заличаването на този член би могло да означава, че ще има помощи до 2014 с изискване мините след това да бъдат закрити. Бих искал да ми бъде разяснено всъщност какво е условието за закриване. Връщам думата на докладчика за две минути. Вие знаете, че задълженията на председателя отиват отвъд безплатните коктейли. Аз имам други задачи. Моля да ме извинят другите желащи да се изказят. Господин Рапкай, можете ли да отговорите на господин Митрас? ще имаме възможност при внасенето на проекта доклада да дискутираме. Това е само първа размяна на мнение. Това не е окончателният дебат. Аз въобще не предлагам да се да отпада някакъв си член 3А или 3А или 3Б. Има член 3, буква А или буква Б не, не отпадат и двата, според мен, или не предлагам такова нещо. А, просто променям датата. Аналогично нищо не се променя. Аз обръщам внимание на това, че ние се нуждаем от план за закриване. А, при, а, условие, че става дума за мини, които не са конкурентно способни. Ние не искаме да забраняваме нещо, когато става дума за, за предприятия или мини, които вече не се нуждаят от субсидии. Защо трябва да ги закриваме? Аз искам да продължа дискусията с колегата, защото той прави една фундаментална грешка. Става дума за колегата, който току-що си тръгна. Той прави огромна грешка, казвайки, че въглищата са нещо, което принадлежи на миналото или въгледобива. Аз обаче смятам, че те имат бъдеще. И колегата Петър Зимон обърна внимание на това. Проблемът е, че значението, особено на лигнитните въглища, ще нараства в световен мащаб за разлика от нефта и природния газ. Е, лигнитните въглища не са с толкова ограничен срок и запасите им не са толкова ограничени и затова съм включила едно съображение от технологично-политическа гледна точка. Най-малкото за веригата на принадената стойност можем да запазим нещо в този смисъл. И и затова Датата е важна Колегата Ланген говори за срок от 10 години. Първоначално аз имах намерение да посоча също срок от 10 години, но си спомних за стария дебат, който водихме тогава. И а, казахме, че по възможност срокът не трябва да е повече от едноцифрен. И трябва да ви кажа, че генералната дирекция на комисията си е свършила много добре работата, но някои в колегията на комисията не са разбрали нещата. Аз предпочитам 2018 година, изхождайки от разсъждението за времево ограничение, а и а, е, имайки предвид, че компетентния комисар предложи 2018, 2018 година. Първоначално моята идея беше за 2020, но за това може да се говори. А, е, знам, че а, е, колегата Симон, например, и по-конкретно Комисията по регионални въпроси беше предложила 2020 година, но за това трябва да се говорите първа. Sorry, Някой иска ли да вземе думата? Няма. Стори ми се, че чух някой да казва нещо. Трябваше да приключам с списъка. Вие не сте единствения, който остана. Ще имате друга възможност за това. За тази вечер приключихме.